Bon après-midi à tous. Good afternoon, ladies and gentlemen. Добър ден, госпожи и господа, скъпи колеги, членове на националните парламенти и на Европейския парламент. Събрали сме се за съвместното интерпарламентарно заседание на националните парламенти, Европейския парламент, е, демократичната отговорност е, за стратегията за вътрешна сигурност и ролята на Европол, Евроюст и Фронтекс. Добре дошли на работното ни заседание. Не за първи път провеждаме такава среща, която сближава нас, членове на различни парламенти, камери, за да се занимаем с най-актуалните въпроси за укрепване на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие, съгласно разпоредбите на договора от Лисабон. Вече две години договорът от Лисабон най-сетне е в сила и ние много се радвахме, че най-накрая, най-накрая, той е в сила и поставя гражданите в центъра на европейския процес, на европейския проект, на европейския дом, както се изразяваме, в сърцевината на нашата работа, било то като национални парламенти или на Европейския парламент – Не изяснихме обаче още от начало един момент, който подценихме, не си представихме колко много ще се осложни живота ни след въвеждането на институционалната структура. Смятахме, че Лисабон ще опрости работата ни, а се оказа, че това е вярно само части. Оказа се, че в някои насоки живота на парламентите и националните и европейския се усложни. Но това е за добро и е основателно, понеже трябва да работим по-усилено от когато и да било, за да гарантираме сигурността, свободата и правосъдието за гражданите на Европейския съюз във връзка с, с защитата на гражданите, вътрешната сигурност, сигурността, съдебното и полицейското сътрудничество, борбата с организираната престъпност с транснационален характер, общите заплахи, трафа, трафика с хора, корупцията, трафика на наркотици, трафика на оръжие – изпирането на пари, сигурността, стратегията, в която сме поставили общи стратегически цели, които гарантират свободното движение на гражданите и пълното зачитане на техните права независимо от националността. И така имаме пълна готовност да работим като национални европейски нормотворци съгласно член 12 от Договора за Европейския съюз. Припомням ви, че тази разпоредба изисква активно участие на националните парламенти в областта на свободата, сигурността и правосъдието, и в оценката на политиката и дейността в тази област. Съгласно член 70, те участват и е, в наблюдението на Европол и оценката на Евроюст в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество – по силата на членове 88 и 85 от договора за функционирането на Европейския съюз. Ето защо проведохме първата среща, днес е втората поредна среща в този формат на съвместна работа. Процесът започна в Стокхолм още през 2010 година – с конференцията на председателите на националните парламенти и Европейския парламент. Там председателите призоваха тогавашното предстоящо белгийско председателство на съвета да конкретизира работата за взаимодействието между националните парламентарни комисии и парламентарните и парламентарната комисия в този ресор на Европейския парламент. Ето защо днес с нас са и гражданите, които са защитени от нашето сътрудничество, благодарение на общото европейско законодателство. Голямо предизвикателство е да се законодателства – да се отстояват съществените елементи и на европейските актове, и на националната нормативна уредба и правна система. Съгласно член 87 от договор за функционирането на Европейския съюз, който прогласява принципите на субсидиарност и съразмерност и гарантира правомощията на националния законодател. Това означава, че сме изправени пред големи предизвикателства, предстоят ни големи задачи, участват редица европейски агенции. Полицейската академия Европол, Европейската мрежа за борба с киберпрестъпленията, ЕНИЗА, Евроюст, Европол вече споменах, Шенгенската информационна система, системата за пръстови отпечатъци Евродак. Помним шведската инициатива за обмен на информация в областта на сигурността, все повече укрепват тези общи инструменти, които имат голям принос към постигането на целите ни. Европейският парламент гласува по последното решение на съвета и по препоръка на Стокхолмската програма за Европол като Европейска агенция бяхме поискали до септември 2010 година законодателни предложения, които да регламентират парламентарния контрол на Европол и Евроюст по силата на член 70 от договора за функционирането на Европейския съюз. Така че да се направи обща оценка на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Беше определен график за улисабоняване, както се изразяваме, на третия стълб от до тогавашния договор, но малко закъсняхме И сега трябва да наваксаме, трябва да ускорим работата си, за да постигнем целите така, както изискват и очакват от нас гражданите. И като казвам нас, имам предвид и националните парламенти, и Европейския парламент. Тук докладчиците и докладчиците в сянка от съответните парламентарни комисии – взаимодействат редовно с агенциите в областта на правосъдието и сигурността. Ето това е очертаният път, който следваме и не бива да отслабват нашите усилия, докато не бъде изпълнена задачата 43 членове от 25 национални а, парламента участват тук от най-малко 18 държави членки. Благодаря ви, че сте днес тук. Благодаря ви, че си направихте труда. Като имам предвид значението на нашата задача в областта на свободата, правосъдието и сигурността. Председателството на срещата е съвместно с комисаря Сесилия Малмстрем, която отговаря за ресора вътрешни работи в Европейската комисия, както и господин Адам Рапацки, който е представител на полското председателство, председател на Кози, постоянния комитет по вътрешна сигурност. От името на председателството. Първо ще чуем е, комисаря Малмстрём, след това господин Рапацки. А след тях ще чуем предварително определени оратори по темата и ще проведем дискусия в залата. Като имаме предвид, че времето е ограничено, ще се дава думата на двама членове на национални парламенти и след тях по един от Европейския парламент. Така са структурирани сесиите – за последващите изказвания, е определен лимит от 2 минути. Той е доста разумен и ви моля да го спазвате. Ще трябва да се справим с тази напрегната програма днес след обед и утре сутринта. Разбира се, това ограничение не се отнася до комисаря Малмстрём Очакваме вашата реч. Няма значение колко минути смятате да посветите на това. Комисаря Малмстрем. Благодаря, господин председателю госпожи и господа, приятели. За мен е изключително висока чест да бъда днес тук и да говоря пред вас. Радвам се, че сте се събрали от толкова много страни за обсъждане днес и утре на важните теми. Както каза и председателя, сигурността е приоритет за нашите граждани. Всеки път в проучванията на общественото мнение на Евробарометър, когато питаме гражданите, кое за вас е най-важно, сигурността заема първите места. Ето защо трябва да гарантираме, че нашите граждани живеят в сигурна, безопасна среда и имат право на неприкосновеност на личния живот и защита на личните данни. Именно в тази рамка е изключително важно да се осъществява парламентарен контрол в тази област, защото тя дава легитимност на работата ни в крайно чувствителната е, сфера, на която сме посветили работата си. В европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Това е особено важен елемент от договора, защото той осигурява по-активно участие на гражданите, повече отговорност, е, повече прозрачност, тази понякога конфликтна област. Тероризмът, организираната престъпност, киберпрестъпността, трафика на е, хора – са предизвикателства за сигурността и те непрекъснато усъвършенстват инструментариума си. Те са трансгранични по природа. Престъпниците също като нас се възползват от новите технологии, като например интернет. Все по-голямо става разнообразието на престъпните групи. За да отговори на тези общи заплахи, Европейския съюз трябва да допълни ролята на националните парламенти и националните компетентни органи, които имат решаваща роля, разбира се, в държавите членки. Но отговорността за гарантиране на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие е споделена и от Европейския съюз. Европейската комисия преди почти година прие съобщение по Европейската стратегия за вътрешна сигурност действие. Там очертаваме пет приоритетни насоки, в които Европейския съюз може да допринесе. Предложили сме и конкретни мерки. Пете области са както следва. Борба с тежката и организирана престъпност, тероризма, киберпрестъпленията, укрепване на външните ни граници и най-сетне устойчивост а, при преодоляването на природни бедствия и тежки аварии. Това са големите предизвикателства, които стоят пред нас през едните 4 години. Институциите, държавите членки, агенциите всекидневно и упорито работят за изпълнение на стратегията. Ролята на агенциите на Европейския съюз е, по въпросите на сигурността непрекъснато расте. Ние ще е, чуем днес и утре техните директори. Агенциите са много важни при изпълнението на стратегията. И потенциалът им може да се използва пълноценно, ако те взаимодействат с други агенции и институции на национално и европейско равнище. Ние внесохме предложение за реформа на Европол, за да може по-добре да разследва тежката и организираната престъпност, включително и киберпрестъпността и да се засили отговорността. Полицейската академия, СЕПОЛ, трябва да изиграе важна роля за европейската схема за обучение, която комисията възнамерява да предложи до година. Темата е демократичната отговорност демократичната легитимност на агенциите на Европейския съюз ще укрепва чрез по-голяма прозрачност и отвореност към националните парламенти. За това възнамеряваме да обсъдим многогодишната стратегия и годишната работна програма заедно с националните парламенти. Неодавна приетият регламент за Фронтекс изяснява как ще се конкретизира отговорността и прозрачността. Всяка година ще информира Европейския парламент за дейността си и ще се определя изпълнителния директор. Демократичната отговорност е важна част и от актуализираното шенгенско управление. Преди две седмици внесохме ново предложение за защита на правата на гражданите и за определяне на правомощията на е, Съюза. В този процес активно участва Европейския парламент по силата на член 77 от договора. В в окончателен етап е разработването на годишния ни доклад. Той ще излезе през ноември. В него се прави преглед на изпълнението на стратегията и се очертава бъдещата дейност. Европол, Фронтекс и Евроюст допринесоха за съставянето на този доклад. В него са посочени заплахи, които продължават да бъдат актуални. Много е постигнато, но предстои още много работа. Има предложения за законодателни актове по обработването и съхраняването на регистрационни данни на пътниците във въздушния транспорт, както и за трафика. Дава се по-конкретно определение на това престъпление, а по такъв начин се осигурява и защита на пострадалите лица укрепва и административния подход към борбата с тежката престъпност. Съвместните екипи за разследване се оказаха много сполучливо средство, което трябва да се използва още повече. За тероризма и радикализацията се предвижда по-нататъчна дейност на създадената преди месец мрежа за обмен на информация по радикализацията, обсъжда се и системата за проследяване на финансовите потоци, които финансират тероризма. Сигурността на наземния транспорт е друг важен елемент на а, дейността, към което трябва да добавим и противодействието на киберпрестъпността, и най-вече създаване на екипи за спешно реагиране при киберпрестъпления в световната мрежа. Борбата с трансграничната престъпност е важна цел. За Евросур ще бъде внесено предложение от комисията през декември. Управлението на кризисни ситуации също е взето предвид, но там работата е по-бавна, отколкото очаквахме. Прави се оценка на риска и това е добро постижение, на чиято основа може да се разработи един европейски модел на оценка на заплахите и риска. Но тук са необходими допълнителни усилия, за да постигнем целта си. Сътрудничеството и ангажираността на държавите членки имат първостепенно значение. И, както казах още в началото, във всички тези насоки решаващо е да гарантираме пълно зачитане на правата на човека съгласно договора от Лисабон. В заключение искам да кажа, господин председателю, че след влизането в сила на Лисабонския договор е голяма отговорността на членовете на парламента Може би е необходимо време институциите да свикнат с новите си правомощия, но те имат голямо значение. Първоначалният доклад по стратегията за вътрешна сигурност и нейното изпълнение с докладчик госпожа Борселино е много интересен момент. С нетърпение ще чуя повече подробности от нея. Сигурността в Европа не може да се гради без строга демократична отчетност и тук националните парламенти играят важна роля. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, госпожо комисар Малстръм. А сега ще чуем какво има да ни каже господин Адам Рапацки. Както казах, той е заместник министр на вътрешните работи и на администрацията на Република Полша и председател на Комисията по вътрешна сигурност Кози от името на полското председателство. А след това ще дадем думите на госпожа Рита Бурсалина, която е нашия докладчик в комисията Либе по ЕПССП и професор Каталди от, от университета в Неапол. Господин Рапацки, имате думата. Шановни Państwo, с огромна сатисфакция при... Дами и господа, благодаря за вашата покана. За мен беше голяма чест, за мен е голям чест да участвам в междупарламентарната среща относно стратегията за вътрешна сигурност и съответните специализирани агенции. Аз от 20 години а, Работя в този бранш. 20 години съм бил член на полската полиция. Во, во, работил съм в екипи за борба срещу организираната престъпност. Да, вътрешната сигурност е голямо предизвикателство за нас. Преди 18 месеца бе одобрена и приета вътрешната е, сигурност, в която се са описани основните предизвикателства и цели е, не само организираната престъпност, тероризма, киберпрестъпленията, но и всички други видове е, престъпления. Но борбата срещу тези престъпления е невъзможна без международно сътрудничество. За да осигуриме вътрешната сигурност са ни необходими инструменти и методи, които да се уповават на нашите общи ценности, като е, правовата държава, демократичната правова държава, основните човешки права. Е, настояваме пред различните органи, полицейски органи за опазване на обществения ред, за закрилата на човешките права. Разбира се, всички дейности, свързани с защита на вътрешната сигурност, трябва да бъдат пропорционални и същевременно да зачитат човешките права, защото не можем е, да дадеме превес на едната или на другата страна, т.е. да защитим, да осигуриме да подсигуриме сигурността в ущърп на човешките права и е, правото на неприкосновеност на личния живот. Същото въжи и за събирането и обработването на лични данни на наши граждани, граждани и трети страни. Тоест трябва да намерим точният баланс между от една страна спаз, опазване спазване на човешките права, от друга страна сигурността. Днес стандартите, с които боравиме относно от събирането, обработването и обмена на информация, се основават на строго определени правила, поверителност, пропорционалност под надзора на съответно натоварените с това органи. Данните, необходими за създаване на една истинска, ефективна система за сигурност, трябва обаче да бъдат защитени по ефективен начин в името на всички европейски граждани, без да се навлиза и да, да се на да се налагат ограничения. От друга страна, нашите граждани трябва да знаят кои са онези органи, които събират и обработват техните данни и също времено да знаят, че на тези органи се упражнява а, стриктен надзор и контрол. От е, друга страна, е, съответните органи, осигуряващи обществения ред и сигурността, имат свои специфични нужди. които обаче се позовават на съответните пар... правила. Националните парламенти и парламентите трябва да обменят информация относно чувствителните данни и да бъдат защото всички правила за закрила на човешките права да се спазват. Като председател на Кози, който председателствам по време на полското председателство, съм натоварен с е, прилагането на съответната стратегия, т.е. с разработването на многогодишни стратегически планове които имат за цел да идентифицират заплахите, пред които сме изправени, предизвикателствата, проистичащи от дейности, свързани с организираната престъпност, за да можем е, наистина ефективно да се справяме с тези предизвикателства. Нашата комисия обръща специално внимание на зачитането на гражданските свободи и права при конкретното изпълнение на тези план, планове и програми. Както казах, се изработват многогодишни планове и а, програми, които а, отговарят на европейските приоритети. А сега Давам думата на нашата колега Рита Борселино, която е член на Европейския парламент и на нашата комисия. Cari colleghi, è passato un anno dal nostro ultimo incontro, dal nostro precedente incontro. Скъпи колеги, Е вече станаха две години от влизане в сила на Лисабонския договор. И там огромно значение за ролята на Европейския съюз и създаването на пространство, свобода, сигурност и правосъдие. За тази цел е много важно да се засили сътрудничеството между администрации и да се е, е, определят е, общи норми. От е, влизането в сила на договор от Лисабон ние създадахме обща политика за защита на границите в областта на миграцията и убежището. По отношение на вътрешната сигурност искаме да отидем по-далеч от националните стратегии да работи в европейски мащаб. Съгласно член 12 от договора, националните парламенти трябва да допринасят за изграждането на Европа без да се отказват от двустранните отношения между държавите членки. Но а, а, само в европейски мащаб ще успеем да отговорим на предизвикателствата на глобализацията, както в областта на економиката, така на емиграцията или контрола по границите. В економическо отношение Европейският съюз не успе, до тук не беше успял да развие достатъчно финансовия контрол след влизането на единната валота. Сега се опитваме да намерим спешни решения на кризата. Не трябва да позволим същото да стане в областта на общото пространство на свобода, сигурност и правосъдие. През последните години наблюдаваме все по-често едно взаимно недоверие между държавите членки, един, а, а, едно желание да, контрола по границите да бъде върната на национално равнище. А, това, е, сякаш е, има държави членки, които не са способни да гарантират е, сигурността или едновременно със свободното движение на хора което има огромно значение за развитие на економическия пазар. Трябва да си дадем сметка, че трябва да вършим всичко това заедно и да не се подаваме на предизборни е, национални е, е, интереси. Съгласно член 80 от договора, ние сме длъжни да проявяваме солидарност. Тази солидарност се налага и за да изпълним целите от е, стратегията от е, Стокхолм и стратегията за вътрешна сигурност, която беше приета миналата година. Ако желаем е, да осъществяваме едно истинско сътрудничество, трябва да признаем ролята на всички държавни членки. България и Румъния вече сътрудничат в шенгенското пространство. Те преминаха техническите е, тестове, за да могат да се присъединят към шенгенското пространство. А, сега а, а, предвиждаме е, и въвеждането на един механизъм за оценка на прилагането на достижението от правото на Шенген. Трябва да е, въведем един по-сериозен контрол и трябва да мислим за сигурността на всички граждани, гражданите на Европейския съюз, а не само всяко правителство за собствените си граждани. Точно това цели стратегията за вътрешна сигурност. Чакаме с нетърпение първият годишен доклад за нейното прилагане и смятам, че ще бъде добре да разполагаме с този доклад Надявам се също нашата междупарламентарна инициатива да се поднови и следващата година да имаме подобна среща. Комисията Кози се надяваме се ще ни изпрати много по-подробен доклад до година, отколкото тази година. Смятам, че е, обмена на информация между институциите за сега е доста незадоволителен. Резолюцията, приета от комисията Либе, потвърждава това. В области като борбата срещу тероризм, организираната престъпност, доклада Интвелт и доклада Алфано посочват е, тези пропуски. Член 70 от договора за Европейския съюз уточнява правата на информация на Европейския парламент и на националните парламенти. А, не трябва процедурите са, да са тежки, иначе в противен случай демократичния контрол ще се осъществява трудно. Трябва да предвидим контрол на Европол, Евроюст за 2012 година. Ние обаче за тази цел се нуждаем да получаваме официална е, информация от комисията. Беше публикувано едно изследване за Евроюст, което може да заинтересува депутатите. за да можем да следим как се прилага стратегията за вътрешна сигурност. Смятам, че е недопустимо следващия цикъл, който започва през 2012 година в областта, в областта на вътрешната сигурност, се планира без участието на Европейския парламент и националните парламенти. Смятам, че това изследване ще отговори на някои критики, които бяха отправени към европейските агенции, когато действат сами или в сътрудничество с администра... националните администрации. Отчетени са реални проблеми. Задачите на тези агенции стават все по-сложни, и националните парламенти според договора трябва да участват в контрола на Европол, Евро и Евроюст. Това обаче не е уточнено по отношение на други агенции като Frontex, които също играят важна роля. Вече се създават една мрежа от национални администрации, които си сътрудничат, но не се предвижда парламентарен контрол. Има едно сравнително изследване на достъпа на националните парламенти до поверителни документи. То е много полезно. Неизбежно е, когато става въпрос за вътрешна или външна сигурност, да не се е, опира до класифицирана информация, това е в интерес и на Европейския съюз, и на държавите, но не трябва да се измислят претексти, за да се пресича достъпа а, на депутати, национални или европейски, до подобни поверителни документи. липсват а, задължителни норми за класифициране и декласифициране, разсекретяване на, на документите и всъщност изпълнителната власт решава кога да се дава или не достъп до подобни документи. В, на европейско равнище положението е доста неясно от правна гледна точка. В момента господин Кашман от парламента работи по тази тема и се надяваме, че ще намерим едно законодателно решение, което ще ни приближи до идеята за един правов Европейски съюз, така както беше постановено и в едно от решенията на Съда на Европейските общности. Аз ще се срещна с докладчиците в Сянка от различните политически групи, след като получа съобщението на комисията и на съвета и предлагам от, още от тази година да се организираме по-добре за следващата година, по-добре да подготвим следващата ни среща, за да използваме по-плодотворно времето, с което разполагаме, да получим и а, информация за положението на национално равнище в различните държави членки а, и да а, извлечем повече полза от тези срещи. А сега последния раунд от този обмен на мнение професор Гюзепе Каталти, който ще ни представи гледната точка на академичните среди за човешките права и върховен. Благодаря ви. Приготвих, приготвих изказването си на, на английски, но преди това искам на моя език да благодаря на организаторите за тази възможност да споделя становището на един университетски преподавател. Много се радвам, че мога да направя това и от лично мое име и от университета в Неапол. Който ще се опитам първо да, да поставя човешките права в центъра на ПССП, т.е. индивида в центъра на политиката на Европейския съюз и въпреки, че преди две години беше влезе в сила Лисабонския договор, индивидът продължава да не е в центъра. Така че ще, ще, ще се опитам да да определя едно законодателно средство, което ми се струва, че е много важно. Става дума за е, маржа за съобразяване, който все още не е достатъчно добре използван, за да може да се постигне е, деликатния баланс между задълженията в областта на правата на човека и изискванията на националната сигурност. и а, връзките между раз, различните съдебни органи и институциите, в които работят представителите на гражданите и включително демократичният контрол над органите, които са натоварени с прилагането на закон. При всички случаи трябва да има много ефективен баланс между законодателния и демократичен контрол, но все още това не е постигнато. Нито на съдебно, нито на правово равнище, нито на оперативно равнище. Разбира се, има много проблеми. Мога ли да спомена някой от тях? проблеми, свързани с граждани на трети страни, защото в крайна сметка ЕПССП не може да бъде е, създадено и да се поддържа в ущърп на правата на граждани на трети страни. Защото проблемите, свързани с е, човешките права, не са само а, права на европейските граждани, това са права на индивида въобще. Така че е, целта не е да създадеме една а, европейска крепост. От друга страна, закрилата на човешките права и от друга страна прилагането на политика за сигурността е много трудно, когато трябва да работиме с а, трети страни и с. А, трябва да си сътрудничим с органи, които не прилагат нашите европейски стандарти. Става дума за органи от трети страни. И при прилагане на споразумения с наши партньори от трети страни и международни организации. При всички случаи ние трябва да защитаваме и е, нашите стандарти. И знаете, че нашите, нашите днешните стандарти бяха възприяти от ООН, що се отнася до действията при замразяване активите на престъпно проявени лица. Съдът в, в Страсбург се произнася относно неизпълнението от държавите членки на техните задължения по силата на международното право. Макар че всяко нам намеса в областта на човешките права трябва да има дадени и да се върнем към нашата тема. Смятам, че отношенията между националните парламенти, Европейския парламент и съответните европейски агенции трябва да се уповават на инструментите, които са били изработени и използвани от Европейския съд за човешките права. По този има възможност да, да погледнем и доктрината в по обратния начин, т.е. когато има, когато има заплахи, които идват отвън и които а, представляват заплаха за европейската а, територията на Европейския съюз, има много малко марш за съобразяване и за маневър. Параметрите са ясни. Е, законен контрол вътре в страните и използване на всички средства на разположение на демократическото общество. Съгласно параграф 7, член 2 от програмата в от Стокхолм, т.е. парламентарен контрол над съответните агенции и органи. Разбира се, Вероятно има много, много проблеми в начина на функциониране на тези агенции, но Знаете, че е, след приемането на Лисабонския договор, е, Конституционният съд в Германия се произнесе върху а, е, съобразността на договор. Тоест, все още съществува проблем, свързан с демократичната отчетност и създаване на евро, европейско общо пространство за сигурност, свобода и правосъдие. Това не е само желание, това е, е абсолютно задължение по силата на член 1 и 2 от Лисабонския договор. Това а, с това ще кажа. Така че трябва да решиме, да намерим решение на проблемите свързани с отчетността и отговорността и да видим какъв може да бъде този марш за съобразяване и за интерпретиране, който е, е постановен от Европейския съд за човешки права. Разполагаме с още 40 до 45 минути и ви предлагам да дадем думата на двама члена на национални парламенти и един член на Европейския парламент. Лорд Дейвид Хъни от Камерата на лордовете представители. Господин председателю, много ви благодаря, че ми давате думата. И използвам случая да изразя високата оценка за доклада, подготвен от нашата комисия във връзка с стратегията за вътрешна сигурност. Вътрешната сигурност, макар и национална отговорност, нито започва с националните граници, нито свършва с тях. Необходими са и наднационални и национални съвместни действия. Европейската комисия определя пет насоки борба с тероризма, кибер, е, е, киберпрестъпления, тежко организирана престъпност, природни бедствия е, и аварии, са съвсем правилно и уместно определени. Най-важното заключение е, че вътрешната сигурност трябва да върви ръка за ръка с външната. И комисията трябва да активизира усилията си за да обедини в едно и да съгласува по-добре тези две измерения. На второ място, важно е да се признае е, законодателството за обработката и съхраняването на регистрационни данни на пътниците, за да се прилага по-добре за полети и на територията на Европейския съюз и за външни полети. Озадачен съм, че не беше казано нищо за ролята на въоръжените сили при преодоляване на бедствия и аварии. Видяхме какво направи Япония след а, опустошението, причинено от цунамито. Ролята на армията се оказа решаваща в първите моменти. Ето защо трябва в Европейския съюз да помислим как да се координира тази дейност. И последно общо заключение, до което стигнахме е, че за съжаление все още се твърде много органите към съвета, които се занимават с тези въпроси. И една оптимизация би била добре дошла в бъдещи периоди, като по такъв начин без да изразявам неуважение към министър Рапацки, според нас не бива да е ротационно председателството на постоянния комитет е, за вътрешна сигурност, КОЗИ, а да има определен две годишен мандат, който да бъде постоянно заеман а, е, от а, е, ръководител, който ще осигури по-голяма приемственост, както е с Frontex и Европол. Но киберпрестъпността е една нова насока за работа. Всеки ден заплахата – за нашето благополучие, за нашата сигурност расте. Докато съставяхме доклада, непрекъснато получавахме нови и нови примери за нападения срещу институции. Европейската служба за външни действия, Европейската схема за търговия с емисии е, бяха обекти на е, такива атаки и трябва да се укрепва капацитета на институциите. Някои от държавите членки имат натрупан богат експертен опит и умения, за да бъде засилена защитата на институциите и тя да не се превърне в постоянно явление. Центърът за противодействие с киберпрестъпленията на европейско равнище е в ресора на комисаря Малмстрём и аз е, смятам, че това е най-подходящата институция да се справи с проблема. В тази връзка трябва да кажа, че не сме съгласни с нашето правителство, което смята, че Центърът за борба с киберпрестъпността може да се създаде в рамките на наличните ресурси. Според нас това не е най-доброто решение – в документите за заседанието е включен пълният текст е, на редица документи. От наши имате резюме, мога да предоставя и пълния текст. И е, изразявам пълно доверие към работата на госпожа комисаря. Благодаря сега господин Константинос Саварас от Гръцкия парламент. Е, благодаря ви. За мен е голяма чест да участвам в този форум и да се срещна с депутати от националните е, парламенти и Европейския парламент. Невероятно е човек да присъства на подобно събитие. Но за да има резултати от нашата междупарламентарна среща, трябва да стигнем до заключение, да има документи, които са изготвени от преди година. Тук говорим за демократичния контрол от страна на парламентите върху различните агенции и органи на Европейския съюз. Обеден съм, подобно и на преждеговорившия оратор, че сме длъжни в този решаващ момент за страните от Южна Европа да защитим демокрацията без да позволим това да доведе до увеличаване на бюрокрацията и да приложим политическата си стратегия в областта на сигурността и правосъдието. Трябва да използваме ресурса на демократичните режими, които прилагат е, една истински демократична политика. Трябва всички да погледнем много сериозно на европейския проект. Искам да бъда ясен. Политиците се оставят финансови и економическия свят да ги мачка. Смятайки, че това няма нищо общо с вътрешната сигурност. Госпожа Сърджентини. Eh, Благодаря. И слушах нашите гости и Всъщност ще кажа, че аз много добре не разбирам какво е точно съдържанието на нашата стратегия за вътрешна сигурност. И слушах изказването на господин Каталди, който говореше за граждани на трети страни, които не трябва да пострадат от нашата стратегия за вътрешна сигурност. Всъщност, според мен, е, е, ние сме изправени пред два сериозни проблема. Е, Списъка от целите е, от нашата стратегия за вътрешна е, стратегия не може да бъде фиксиран веднъж за винаги. Анализи на Европол за проблемите на сигурността в Европа, предложените решения и избора на е, кози, кози предложенията за решаване на проблема с незаконната имиграция, който е поставен като проблем на сигурността. Това са неща, които малко ме притесняват. Емиграцията е проблем, имиграцията е проблем, но не задължително на сигурността, както е посочено в стратегията. Националните парламенти също не са добре запознати с тази стратегия а изборът на кози а, трябва да бъде обяснен. Например, борбата с фалшификациите. В момента съществува а, законодателство в а, световен мащаб. А, в анализа, с който сме запознати, се споменава фалшификацията на медикаменти. Това е наказателно-правен проблем но много често тук може да става въпрос за медикаменти, които се предлагат от, на държавно равнище от трети страни и се насочват към други страни, за да се избегне патентното законодателство и заплащането на патенти. по отношение на, на иммиграцията също трябва да бъдат уточнени проблемите. Ако нямате нищо против, имаме възможности за втори тур да изслушаме пак представители на националните парламенти и на европейския и след това на ораторите ще дадем думата да отговорят, да дадат своето становище Господин Андрей Хунко от а, германския Бундестаг има думата. Благодаря. Смятам, че трябва да помислим как да съчетаем защитата на основните права и стратегията за вътрешна сигурност. И това е един въпрос, който всъщност отправям към госпожа комисаря Малстрън преди е, сключването на споразумението за регистрационните данни на пътниците, предвидено за ноември, дали комисията ще заяви е, е, резервите, които бяха формулирани от гражданското общество по отношение на това споразумение и как ще се процедира за в бъдеще. За момента има 349 служители от Департамента за вътрешна сигурност, които изготвят препоръки и които са причина за задържането на 4000 пътници, които е, трябва да заминат за Съединените щати. Предвижда ли се някаква реакция? Какво предвижда комисията за последното три Че Има ли от друга страна план за действие по отношение на Турция, в отношение на, по отношение на вътрешната сигурност? И освен това, смятате ли да поставите е, въпроса за зачитането на човешките права? И друг въпрос. Господин Каталди повдигна въпроса за проблема за демократичната е, отговорност, контрола върху агенции като Frontex и други. И, има изследване а, на парламента за демократичния контрол. Как, а, как смятате, как предлагате да се реши проблема с липсата всъщност на демократичен контрол върху тези агенции? господин Франтишек Мумлот от Чешката камера на депутати. Děkuji, pane předsedo. Я имам такова малу познамку. Благодаря, господин председател. Имам а, една бележка по отношение на казаното вече за а, класифицираната информация, спе, степента на поверителност и начина на ползване на тези документи. Е, този проблем наистина препятства комуникацията между различни полицейски органи в е, държавите членки. Аз съм на мнение, че ще бъде уместно да бъдат въведени известни норми и правила, е, които да наподобяват нормите и правилата въведени в НАТО съществува един принцип. Този, който е създал информацията, има правото да я класифицира, защото той най-добре знае каква е степента на поверителност и всички останали трябва да зачитат неговото решение обратно, в обратния случай също авторът на информацията трябва да реши кога да даде достъп до тази информация. Може би би трябвало да въведем подобни правила. Друг въпрос е свързан с парламентарния контрол. Да, парламентите трябва да имат право да получават подобна класифицирана информация. И всъщност различните държави членки трябва да определят условията и реда, при които депутатите да могат да получават такава информация. И госпожа Соня Алфано от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Пожелавам добре души на всички колеги от националните парламенти. Тук се изказвам като автор на доклада на Европейския парламент за организираната престъпност. Доклад, който и аз, и Комисията по гражданските свободи много държахме, който беше подкрепен от всички политически групи и беше одобрен единодушно на 29 септември тази година. В този доклад ние излагаме е, нашето виждане за развитието на и дейността на европейските институции. Формулираме е, всички е, дейности, така че парламента да, може, да не бъде е, бездействен, а да упражнява пълноценно ролята си съгласно Лисабонския договор. Е, изявена бе волята да се създаде една временна парламентарна комисия за организираната престъпност и мафията, е, която да е, идентифицира законодателни и други мерки за борба с нея. Разбира се, създаването на подобна комисия ще отнеме време, няма да бъде лесно, но се надявам, че това ще стане, защото всички политически групи са убедени в необходимостта от това и ролята е и за е, борбата с организираната престъпност. Е, необходими са ефективни норми за конфискуване на имуществото и активите на престъпни групировки и за разбиване на е, организираната престъпност. Трябва да се подобри сътрудничеството между Европол, Евроюст, ОЛАФ и другите структури. Е, трябва добре да се запознаем и с съдебната практика. Необходимо е да се гарантира прозрачно, за да се проследява финансирането на тероризма, спирането е, на пари Така че и, и, и а, всеки, който се е провинил, да бъде посочен, така че да не може да се кандидатира за избори. А, обстановката през 2011 показва, че все още нещата са, не са решени. Има многобройни престъпни мрежи в Европа. В Италия, в Белгия, Холандия, Балтийските страни, в, на Иберийския полуостров. Това е реалността. Престъпниците са се е, са проникнали във всичките 26 държави членки. Те е, безпрепятствено навлизат в финансовите среди, сред политиците, в държавната администрация, в економиката. И нашия анализ посочи, че няма ефективни мерки за борба с престъпността на европейско равнище. Има е, проекти, проекта хармони, е, които са стъпки, но доста скромни стъпки напред. И, и в е, които има твърде слабо участие на националните парламенти. Оценявам високо работата на комисията, на госпожа Малстрам, на съвета, на Европол, на Евроюст, за усъвършенстване на разследванията. Но ние като народни представители не изпълняваме до край нашите е, задължения. Къде свършва техническата работа и къде започва работата на политиците? Например, ако погледнем член 10 от договора, е, който гласи, че функционирането на Европейския съюз се опира на представителната демокрация. Член 12 е, гласи, е, утвърждава ролята на националните парламенти. Европейския парламент и националните парламенти трябва да са политически лидери в обществото и в Европейския съюз. Така че това е не само наше правомощие, това е единствения начин да гарантираме ефективна борба с организираната а, престъпност. Е, докладите Борсалинов, доклада и Интвелт стига до подобни заключения, но мисля, че е крайно време да преминем от за изявленията към действията, да предприемем активни стъпки. Благодаря. Сега Сега ще дам думата на колегата Ханес Форцекас от Австрийския парламент, а след това ще дам думата на нашите а, панелисти. Много ви моля да бъдете кратки, защото в 4.30 комисар Малстром трябва да ни напусне. Господин Хасекас. Благодаря. Чухме от панелистите каква е стратегията за вътрешна сигурност и съчетанието и с стратегията за защита на основните човешки права. Трябва все по-често заедно да взимаме решения, особено когато става въпрос за борбата с тероризма и организираната престъпност. Същевременно а, ние сме затрупани все повече данни, регистрационни данни на пътниците, данните от мобилните телефони, данните по интернет и трябва да помислим как, как ще гарантираме защитата на личните данни, без да намаляваме борбата с отнесените престъпност. Комисаря Малмстрём, много ви благодаря. Искам да уверя госпожа Борселино, че ще се опитваме да балансираме по-добре докладите, графикът беше много напрегнат, но мисля, че до година имаме чудесна възможност да направим една оценка и на стратегията, и на агенцията Лорд Хани. Много ви благодаря за високата оценка. Вашия доклад дава богата храна за размисъл. Вие сте съвършенно прав, че трябва да направим повече за да съединим вътрешната и външната сигурност. Те са взаимно зависими и преди да разработим окончателният текст на доклада е, с колегата баронеса Аштън е, ще трябва да обсъдим по-конкретно как ще съгласуваме усилията си за борба с организираната престъпност, тероризма и други аспекти на сигурността. За участието на въоръжените сили, да, договора дава възможност те да участват, е, когато се преодоляват последици от кризи и бедствия, и трябва да преценим как пълноценно ще се прилага управлението на кризисните ситуации в такива случаи. На този въпрос не сме обърнали до сега достатъчно внимание. На уважаемия колега от германския Бундестаг за регистрационните данни на пътниците продължават дискусиите. Европейската комисия е направила своето предложение. Има възможности за защита по съдебен ред, за защита на личните данни. Обсъждаме въпроса с законодателите и трябва да изчакаме крайният резултат. Трябва да ви съобщя също, че нямаме е, структурирано сътрудничество с Турция по този въпрос. Европол, е, по-конкретно неговия директор, могат да ви предоставят повече сведения. Ние сътрудничим с Турция, но нямаме структурирано сътрудничество с тази страна. Госпожа Алфано, да, съвършено права сте. През декември тази година ще внесем предложения за активизиране на изпълнението и разширяване на възможностите за конфискуване на имущество, придобито чрез престъпна дейност. Някои страни са много напреднали в тази посока, други не чак толкова и най-сетне на ам, представителя на австрийския парламент. Вие поставяте един изключително важен въпрос. И винаги е, държим сметка за пропорционалността и съразмерността, както и хартата за основните права на Европейския съюз. Е, съвместно с колегата Рединг работим е, по предложението за защита на личните данни във всички регистри, които са създадени или ще се създадат. Като отчитаме разработените в тази област критерии и с ясното съзнание, че е, въпросът е много противоречив. Благодаря ви, господин председателю, за възможността да споделя мисли с вас. С удоволствие, както винаги, ще продължа да сътруднича и с Европейския парламент, и с националните парламенти, когато говорим за сигурността на гражданите. Благодаря, госпожо Мамстрём, за вашето присъствие тук. Разбираме, че се налага да бързате за полета си. Няма да ви задържаме. Благодаря за участието ви. Сега министър Рапацки да отговори на поставените към него въпроси. Дякую, пани Преводничанце. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да се спра на дейността на комисията, на Кози. Това е един нов орган, който се опитва да си намери мястото в цялостните структури, като същевременно не преповтаря дейности, извършвани от други органи, чиято цел от друга страна е прилагането на стратегията за борба с най-тежките престъпления, трансграничните престъпления, същевременно да се поддържа баланс между вътрешната и външната сигурност. Това са е, приор, приоритети, които са залегнали в е, стратегията, стратегията и които е, трябва да бъдат превърнати в действие от нашата комисия. Трябва също така е, да работиме по идентичност идентифициране на разли... на секторите, в които или на областите, в които има най-голяма възможност за проявление на организираната престъпност по доклади на Европол. Целта е по плановете на много-многогодишните планове да бъдат придружени от много конкретни мерки и програми, които ще се прилагат от съответните агенции. Цел, целта е все пак да се ограничиме до най-основните, до а, най-важните области или поне най-опасните области, защото не можем да покриеме всичко. Ние бихме искали също така да има и една по-голяма гласност на постигнатото от нас в областта на а, борбата срещу организираната престъпност. Вярно е, че ние се занимаваме и с много други аспекти от а, вътрешната стратегия. Тоест, връзките между външната и, и външната сигурност. В момента подготвяме една пътна карта, която се обсъжда вътрешно в нашата в нашия комитет нашата комисия като целта е наистина да включим всички е, най-важни приоритетни области на вътрешната сигурност. Сега, господин Борселин, госпожо Борселино, искате ли да вземете думата? Да, благодаря. Мисля, че след като изслуша всички изказвания, мога да направя обобщението. говорим за много сложни е основни понятия. Е, понятието сигурност не може да се отдели от е, човешките права. Това е изключително важно изискване, което беше подчертано във всичките изказвания. И ние винаги сме се опитвали да съчетаваме двете. Друг важен елемент, който беше изтъкнат, е необходимостта да работим заедно. И тук имам предвид не само ние с европейски национални парламенти, а и самите агенции на съвета, комисията, Европейската комисия, защото когато нещата са сложни, те могат да бъдат решени само с сътрудничество, а тук залога е сигурността на европейските граждани. И пак трябва, ще повторя, това не трябва да нарушава или да бъде в ущърп на сигурността и правата на хората в третите държави. Точно за това съм а, съгласна, че е изключително важно да се определят правила, без да забравяме, че има една основна ценност на Европейския съюз, а това е солидарността. Няма сигурност без солидарност. И то, това, солидарността трябва да се защитава. Професор Каталди Заключителни бележки, да. Съвсем накратко, съгласен съм с госпожа Борселино. Европейските агенции имат много важна техническа и оперативна роля. Аз познавам доста добре Frontex, имал съм възможността да сътруднича с, не, с нея. Очевидно е, че всичко, което правим, трябва да се стреми да гарантира баланс между ефективните действия и зачитането на основните права. Националните системи след е, събитията от 11 септември бяха усъвършенствани, бяха прияти различни инициативи които бяха изпробвани на практика и които бяха одобрени или цензурирани от националните парламенти. Така стана в Великобритания, в Франция, в Италия. Това е всъщност демокрацията в действие. Европа има, носи голяма отговорност съществуват едни минимални норми, които е, не биват да бъдат поставени под е, въпрос. много, това е много важно и за международната общност, където понякога а, отговорността се прехвърля. Например, когато а, се предоставя на Кения правомощия да съди пиратите край бреговете на Сомалия, за мен това ми се вижда малко странно. не се знае кой точно носи отговорността. И това за мен лично представлява сериозен проблем, тъй като съм юрист. и комисията за сега още не е предложила как ще се осъществява правното сътрудничество и как ще се разпределя, разпределя отговорността между различните структури и агенции. Може въпросът да бъде е, създаден на, на съда на европейските общности е, съгласно член 340 Тук вече беше казано също, че а, иммиграцията е спомената като проблем на сигурността. Иммиграцията не е проблем, иммиграцията е факт. Винаги, откакто съществува човечеството, е имало иммиграция. Всъщност проблемът не е самата иммиграция, а, а как да се управлява процеса и а, като се зачитат демократичните традиции на европейските държави. Няма друго решение – Не бива да се пазарим, трябва просто да пристъпим, да хванем бика за рогат. Без да се бавим, ще преминем незабавно, след като благодарим на досегашните оратори, към следващата сесия. Тя е наречена сесия първа в дневния ред – и е озаглавена оценка предотвратяване и борба с организираната престъпност и тероризма, ролята на Европол и е, неговото сътрудничество с държавната администрация. Първо давам думата на директора на Европол, господин Роб Уейнрайт и след това има и още оратори. Благодаря още веднъж на участниците в досегашната дискусия и добре дошъл на господин Уейнрайт. Just, just a second. Yes? We're welcoming our panelists. Добре дошли на ораторите ни. Господин Агустин Диас Демера ще говори веднага след господин Роб Уейнрайт. Според програмата, но му се налага да отсъства по здравословни причини. На негово място ще говори от госпожа Тереса Хименес Бехерел. От името на парламентарната комисия по гражданските свободи, правосъдието и вътрешните работи за доклада по правилата за аналитични работни досиета на Европол, след това господин Йорк Монар, професор от университета Съсекс, Брайтън. Но да вървим подред. Първият оратор е господин Роб Уейнрайт. Господин председателю, госпожи и господа, членове на Европейския парламент и националните парламенти, благодаря ви, че поканихте Европол да обсъждаме демократичната отговорност. Според мен такива срещи са важен елемент от цялостния процес. Днес накратко ще опиша връзките между Европол, Европейския парламент и националните парламенти и ще споделя някои мисли как демократичната отговорност на Европол може да се реализира на практика в бъдеще. Някои уводни бележки, както знаете, Европол е правоохранителната агенция на Европейския съюз. Координираме един ефикасен според нас отговор на международната тежка престъпност и тероризма, улесняваме обмена на оперативни данни е, за престъпността между полицейските, митническите и другите правоохранителни органи. Нейно Величество, е, кралицата на Холандия, откри е, новата ни централа на 1 юли тази година. Имаме над 700 експерти, анализатори и служители в правоохранителните органи от цяла Европа. Имаме и над 300 служители за връзка в държавите членки, които ни правят една уникална структура. Правоохранителните агенции в цяла Европа координират над 14 000 трансгранични разследвания всяка година, включително тероризъм и организирана престъпност. Европол, разбира се, сътрудничи с Frontex, Евроюст, е, имаме партньори из цял свят, включително Интерпол, е, агенция от трети страни, като САЩ и страни в непосредствено съседство на Европейския съюз. Ние нямаме принудителни правомощия, но водим борба с терористичните и организирани престъпни групи. Арестували сме стотици престъпници е, и е, сме облегчили е, съдбата на хиляди пострадали. След събитията в Норвегия от юли беше организирана спешно помощ за Норвегия и да се направи оценка на заплахата от крайния естрем, екстремизъм, придружен с насилие, за да видим е, какво е националното и международното измерение на тази дейност. Един неодавнашен пример е миналогодишната ни спасителна операция, е, която е, беше най-мащабната операция за спасяване на деца от сексуална експлоатация над 705 заподозрени лица бяха идентифицирани в интернет. 190 от тях бяха задържани. 230 деца бяха идентифицирани и бяха спасени от по-нататъчна експлоатация. Що се отнася до а, стратегията за международна, е, за вътрешна сигурност. Е, тук тя беше добре изяснена. Ние правим е, системна оценка, координираме усилията и на други агенции в тази посока на основата на събраните данни от държавите членки и националните органи. Разработват се стратегии, както чухте, за да се отговори на приоритетните заплахи в Европейския съюз. От 90-те години на миналия век Европейския Европол е, е една първоначално междуправителствена, а сега европейска агенция. Като много се обсъжда нейната отговорност, именно като истинска агенция на Европейския съюз. Договор от Лисабон е, доведе до много промени в нашата дейност. Е, беше е, Прието и съответното решение за реформи в Европол за пряк парламентарен контрол. Ние имаме управителен съвет, който се състои от представители на държавите членки, но вече се управляваме и от Европейския парламент и от съвета. За пръв път те са нашия бюджетен орган. Освен това, националните парламенти получават многобройни информационни справки, законодателни проекти, отчети на Сметната палата на Европейския съюз. Посетил съм редица национални парламенти, освен Европейския. Германия, Италия, Испания проявяват особено голям интерес към нашата работа. Както казах, правната ни рамка беше променена през 2010 година съвпадна по време с приемането на Лисабонския договор, това засили демократичния контрол върху нашата институция. Ролята на парламента не е ограничена само до бюджетните измерения, но осъществява се и общ парламентарен контрол върху дейността на Европол. Обръщайки поглед напред, комисията предложи нова ново правно основание за Европол. Това е член 88 от договор от Лисабон. Така ще се засили демократичната отговорност на Европол и ще се повиши ефикасността на неговата работа. Една независима оценка на сегашния правен статут на Европол се прави в момента от комисията и управителния съвет на Европол, което ще помогне за по-нататъчната законодателна дейност. Това е една голяма реорганизация, продължава няколко години и се надяваме в бъдеще тя още по-ефикасно да извършва правоохранителната си дейност. Европол се предлага да осигурява повече финансови и други средства за работа по приоритетните насоки. Това ще оптимизира механизма за финансиране на Европейския съюз. Възможно е също така да се организира капацитет за регионални действия и борба с основните епицентрове в и около Европа на организираната престъпност като централен офис за борба срещу фалшифицирането на еврото, ние вече имаме големи оперативни успехи. Провеждали сме успешни акции и ще продължим да работим в същата насока. Това са някои оперативни идеи, но можем да помислим и за укрепване на връзките между Европол и националните и Европейския парламент. Често се говори за уравновесяване на отговорността и ефективността. Те не могат да бъдат отделени. Неодавна беше посочено, че отговорността на Европол непрекъснато расте през последните години. Неодавнашния доклад на парламента за парламентарния контрол на агенциите в сигурността и разузнаването на Европейския съюз се цитира един академичен експерт, който казва Европол е може би най-контролираната полицейска агенция в Европа. Получихме висока оценка и а, за начина по който защитаваме личните данни, разбира се, винаги може да се подобрява още повече демократичният контрол и отговорност. Затова с удоволствие ще участвам в разговори и срещи днес и през едните месеци. Но остават някои практически идеи, които мисля, заслужава да се споделят. Може да се предоставя повече информация за нашата дейност. Всяка година през април евродепутатите получават нашия доклад за борбата с тероризма, но мисля, че те трябва да получават и нашата оценка за състоянието на организираната престъпност. Окта общият доклад за дейността на Европол, годишният отчет на Европол като структурен инструмент за стратегическото планиране и контрола на нашата агенция също могат да се получават. Според мен всички тези документи могат да бъдат представени на Козак. Междувременно трябва да се провеждат редовни срещи между парламентаристи и служители ръководители на Европол за обсъждане на въпроси от общ интерес. До сега проведените срещи с представители на националните парламенти и членове на парламентарната комисия в Европейския е, парламент е, са много полезен форум за обмен на мнения и е, очаквам такива срещи и разговори за напред. Също така смятам, че можем да разширим информацията за нашата работа, тя да стане по-позната, ако има подкомисия на парламентарната комисия в Европейския парламент е, Либе. Това неодавна е, чухме като предложение и в един доклад на комисията. В заключение искам да кажа, че правоохранителната дейност е тясно свързана с националния суверенитет и е, защитата на основните права, така че ПВР е един много важен въпрос за нашите граждани и парламенти. Европол се финансира финансира от европейския данакоплатец. Затова нашия дълг е да бъдем прозрачни и приветстваме всяка промяна, която ще доведе до повече прозрачност. Европол високо цени интереса консултациите и подкрепата на парламентаристите за повишаване на нашата ефективност и ефикасност. Смятам, че бъдещият регламент за Европол е отлична възможност да се засили демократичната ни отговорност и да подпомагаме държавите членки тяхната дейност. Европол а, може да постигне това чрез а, повече отговорност, а, по-висока ефективност и ефикасност. Така Европа ще стане едно по-безопасно място. Престъпниците ще бъдат залавени по-успешно. Ние продължаваме да сме ангажирани с тази цел. Благодаря господин Уейнрайт. От страна на Европейския парламент госпожа Хименес Бехерел има думата. Е, Добър ден. За мен е чест да бъда с вас днес след обяд. Аз замествам господин Диас Демера, на когато му се наложи да замине спешно за Испания. Но аз работя заедно с него в Комисията за гражданските свободи. Ние имаме двамата една обща цел да се борим с организираната престъпност, работим по тази тема. Аз по-специално съм се насочила в областта на защитата на жертвите на престъпността. Има един нов закон, за който в момента подготвяме, нов законодателен акт, но тук съм за да говоря за парламентарния контрол над дейността на Европол съгласно член 108 от договор за функциониране на Европейския съюз, който гласи, че Европейският парламент и съветът ще определят за структурата, начина на функциониране на Европол в рамките на обикновена законодателна процедура. Същия член гласи, че с регламент се постановяват условията и реда за упражняване на контрол върху Европол от страна на Европейския парламент. В този контрол участват и националните парламенти. Съгласно сегашния статут, Тут не е предвиден парламентарен контрол върху дейността на Европол извън бюджетния контрол по член 42 и 43 от решение на съвета. Изключвайки каквато и да било възможност за реален парламентарен контрол върху а, дейността на агенцията, съветът свежда ролята на Европейския парламент до съвещателен или наблюдаващ орган. Едно неодавна публикуване проучване от а, дирекцията за вътрешна политика на Европейския парламент доказва, показва доста интересни неща, които а, са спорни. Там се посочва, че има а, технически трудности за упражняване на парламентарен контрол от страна на Европейския парламент върху Европол и другите агенции, действащи в областта на пространството на а, свобода, сигурност и правосъдие. А именно, ще цитирам поверителността на данните, а, навлизане в национални правомощия, нарушаване на ефективността на дейността на агенциите, вече съществуващ контрол от страна на комисията и прочие и прочие неща. И се завършва с заключението, че трябва да се остави, да се има доверие на агенциите, Сега обаче е, се предвижда нов регламент, е, уреждащ функционирането на Европол и това е, е най-удачният момент парламента да използва това и да установи форма на контрол, конкретизирайки по какъв начин, при какви условия и ред ще се осъществява това. Контролната дейност, разбира се, трябва да отчита е, потребността да се гарантира защитата на данните, но този контрол наистина ще допринесе за правилното функциониране на Европол и другите агенции. Парламентът е, трябва да може да наблюдава всичките дейности на тези агенции, в, в случая на Европол. Както каза господин Уейнрайт, много важно е да съществува взаимно доверие. Това е основата за едно добро сътрудничество. За... И за подобряване на потока информация от и към агенцията. Изключително важно е да се гарантира обмена на информация в областта на сигурността. Ако ние не можем да се споразумеем помежду си, ако си нямаме доверие, ще спечелят престъпниците и терористите. Благодаря ви. Благодаря. И накрая ще изслушаме господин Йорк Монар. Благодаря, господин председател дами и господа представители на Европейския парламент и на националните парламенти. За мен е чест да разговарям с, по тази тема с вас днес. Темата е оценка, превенция и борба с организираното престъпност и организирания тероризъм. Искам да кажа, да споделя някои мисли по тези е, проблеми, като, като наблегна на ролята на Европол. Що се отнася до оценката, разбира се, Европол а, постигна много резултати и направи много кречки напред отно, по оценката на трансграничното организирана престъпност, като оценка на заплахата от тероризъм, за Русия, Западна Африка и така нататък. Разбира сме много далече от положението, в което бяхме в 90-те години но много често се сблъскваме с е, недостатъчна възможност да получим информация от дъни на страните членки и понякога тази информация се получава по-лесно по вестниците. Е, оценката на заплахата от е, организирана престъпност може да изглежда нещо техническо, но това може да стане само при интегрирана сътрудничество новия политически цикъл в тази е, възможност ще позволи на Европол наистина да идентифицира по-ефективно приоритетите. Бих искал да наблегна на един проблем, който е доста спорен. Е, мисля, че това, което липсва основно в оценката на заплахата от е, организирана престъпност е цената на е, престъпността, човешката, шведската стена, т.е. Е, жертвите е, на примерно търговията с и трафика на човешки същества, както и изчисляването на економическата цена и какво това струва на данекоплатеца. Смятам, че ако Европол може да, да включи тези два аспекта, изчисляването на цената в своята оценка, ще бъде много добро. Разбира се, малко много е трудно да се получат а, ясни и достоверни данни в а, тази област, но мисля, че е много важно да се нашите общества да знаят каква е цената на справянето с а, тези предизвикателства в Европейския съюз на национално и на европейско равнище трябва да се отчитаме, да обясниме за какво се използват средствата, които се влагат в борбата срещу организираната престъпност и за това е необходимо да бъдат включени и тези дързични аспекти и фактори. Що се отнася до превенцията? Естествено, е, Основният акцент в промощията на Европол са издирването, разследването и борбата с е, тежките престъпления. Е, но не се набляга достатъчно на превенцията. Аз мятам, че Европол и решението за Европол дават такава възможност в крайна сметка 27 страни, членки на Европейския съюз, са един извор на различни умения е, и практики и опити и е, можем да се учим едни от други как е, да използваме най-добрите практики на другите. Европол е в стратегическа позиция. Отгоре, освен това, в областта на превенцията. Според мен някои, някои смятат, че Европол е предимно един орган за репресия, но за това мисля, че е необходимо да се наплегнем повече на аспекта превенция. Що се отнася до борбата с организираната престъпност, Европол няма чисто оперативни ем, правомощия, но същевременно е в е, челна позиция, защото няма друга европейска институция, която да познава по-добре проблемите и е да, да знае какви пред какви предизвикателства е изправен Европейския съюз в борбата с тези две явления. Нито комисията, нито парламента е, притежават подобни е, познани и възможности. Затова Европол е, би трябвало да работи повече по идентифициране на стратегическите приоритети. Знам, че това ще стане трудно, защото а, директора на Европол трябва от една страна да бъде един ефективен и много добър ръководител, от другата страна да бъде и един е, много добър дипломат. Но Европол е, може да оцени и да каже дали е необходимо допълнително законодателство за премяхване на препятствията между които пречат на трансграничното сътрудничество между полициите. Мисля, че трябва да има един известен политически, е, Европол трябва да покаже известен политически кораж, смелост а, е, и наистина да направи подобни пред, предложения. Верно е, че в, нещата са различни в е, различните държави членки. Ако, примерно, помогнем на някои, на някои страни да с експертиза и им помогнем да приложат мерки за е, изграждане на капацитет. Как можем да, бъ, как можем да бъде сигурни, че тези, е, тези, тези структури, този капацитет няма да се използват е, за цели, които са противни на нашите демократични принципи? как да задълбочиме нашето сътрудничество чрез така наречените стратегически позиции. Ако Европол започне една стратегическа дискусия по тези въпроси, мисля, че това ще бъде добре крачка напред. Аз съм наистина впечатлен от различните показатели, които бяха изтъкнати тук и съм, и съм сигурен, че Европол прави всичко възможно с ограните средства които разполага. Нека не забравиме, че бюджета на Европол няма да се увеличи тази година. Същевременно обаче Европол е една в кавички лесна жертва е, на е, съвета и комисията. От една страна бюджета на организацията се замразява а същевременно Европол е, бива натоварена с допълнителни задачи, с които не може да се справи при наличните ресурси. Така че е, мисля, че Европол трябва да има възможност да остави, да загърби някои от е, проблемите или задачи поставени от е, държавите членки като по-второстепенни и да се съсредочи върху приоритетори. Що се отнася до показателите за постигане на резултати или те обикновено имат предимно цифрово изражение и това представлява известна опасност, защото има опасност да бъдат раздути цифрите, за да се докажат повече резултати, отколкото наистина са постигнати. И и понеже е, мисля, че най-важното е все пак да има а, качествено добре извършена работа, а не а, е, поставените цели да се изразяват само в а, е, цифри. Сега, мисля, че е за бъдещето на Европол е много важно да има демократ достатъчно ефективни структури за надзор и контрол. В съобщението на комисията от 2010 година прочетах нещо, което така ме наведе до е, някои неприятни мисли. За създаване, там е, се, се говори за създаване на приоритети, свързани с дейността на а, е, агенциите. Аз мисля, че ако е, продъл, продължиме да, създаваме. разширяваме областите на приоритети, просто Европол няма да може да се справи. Нека не забравяме, че е, прякото изпълнение е от прерогатива на държавите членки и че в никакъв, в никакъв случай е, държавите членки няма да подпомогнат Европол, ако към вече из, определените приоритети добавят нови. Благодаря ви. Благодаря, че поставихте някои въпроси, направихте някои така коментари и бележки. А сега давам думата на господин Филипо Салто, Салто Мартини от Италианския сенат. Благодаря ви. За мен е чест да присъствам на тази среща, организирана от Европейския парламент. Искам да се обърна към директорът на Европол. Каква политика сте възприели за налагането на една обща култура за провеждане на полицейското разследване защото много добре знаем, че нещата в различните държави членки са доста а, различни. Представянето на доказателства, събирането им. А, а мисля, че едно еднаквяване на процедурите ще бъде важно, особено в борбата с организираната престъпност и, и, и тероризма. А, в някои страни е, разследванията се вършат от прокуратурата, в други не. Е, досъдебната фаза е различна. Е, и когато имаме един общ враг, като престъпните организации, мафията, терористите, трябва да прилагаме едни и същи норми и правила зачестяват нарушенията в редица държави членки на права, когато от органи, които правоприлагащи органи, знаете колко е тънка границата между свобода и сигурност, гарантирането на права и гарантирането на сигурността. От друга страна, знаем всички случаи на трафик с хора в Южна Европа, потоците на иммигрантските потоци, които са сериозен проблем. Не виждам други членове на национални парламенти, желаящи да зададат въпроси. Затова давам думата на колегата от Европейския парламент, госпожа Ана Гомес. Извинявам се. Е, искам да попитам господин Уейнрайт. Е, е, да приложи препоръчаното, т.е. Да, да се е, прецени, да се направи на оценка на е, цената на това, какво струва организираната престъпност – Същото въжи е, е, и за борбата с корупцията, борбата срещу укриването на данъци и данъчните обежища. Между другото, е, това не са само офшорни фирми, много често става въпрос за европейски държави. И тук не става въпрос само за са пари, от трети държ... които се отнемат от трети държави, суми, които се отнемат от нашите, закон... нашите накоплаци и от нашите правителства. Да, един изключително тревожен факт. Какво прави Интерпол в тази насока? Има огромни пропуски, закъсняваме с действията и дори е, сътрудничеството между е, съответните органи на държавите членки, които би трябвало да си взаимодействат за идентитет за да се е, изобличават, да се откриват престъпниците, има сериозни пропуски. Например, е, е, сътрудството между немските и португалските съдебни органи е, е, върви изключително бавно, има огромни закъснения. Имаше едни португалски дел с едни подводници, португалски подводници в Германия и разследването се точи над две години от 2008 година, за да може най-после португалските власти да получат надежна информация и да заработят с немските власти органи. И затова сътрудничеството е много важно. Благодаря. Понякога сме свидетели на закриването на някои агенции на Европейския съюз. В случая с Европол не е така. Разбира се, Европол се превърна в една институция, една агенция, образец, символ на европейския проект, символ на Обединена Европа. И вие имате голяма заслуга за това, господин Уайнрат. Ние много се радваме, че разполагаме с подобна агенция, която гарантира сигурността в полза на европейските граждани. Убеден съм, както и мнозина други, че Европол е, може би, най-контролирания инструмент за полицейско сътрудничество. Това е просто най-контролираната агенция в Европа. И Смятам, че днес и за в бъдеще всъщност не трябва да се чудим какви още форми на контрол да установяваме, защото агенцията вече се контролира предостатъчно, а просто да се опитаме да помислим какво повече можем да направим с вече съществуващите е, инструменти за контрол, е, за да не товарим допълнително Европол. Знаем как се разраства престъпността. И полицаите, гражданите на нашите държави искат да знаят какво може да направи Европол в борбата с тази престъпност. И тъй като тук сме, сме събрали депутати от толкова много държави и бих предложил всеки един от нас да формулира своите предложения в каква област Европол да развие дейността си и как можем да подкрепим агенцията да действа в полза на европейските граждани. Това би било един интересен резултат от нашата работа, вместо да се чудим какъв допълнителен контрол да измислим за тази агенция, която вече мисля, че е достатъчно строго контролирана. Не трябва да я претоварваме. Дали има други желаящи? в залата, които искат да вземат да изразят отношение, да зададат въпрос. Видимо не, тогава започваме пак по същия ред от името на Европол господин Уейнрайт. Благодаря, господин председател, Благодаря за въпросите на госпожа а, Салмартини. Трябва да кажа, че е много точно наблюдението ви за липсата на е, единна култура на водене на разследванията. Оставям на страна въпроса за общата законодателна база. През последните 10 години Европейския съюз направи много по законодателен път да допринесе за по-тясното сътрудничество и координацията на работата на националните полицейски служби, Европол, Евроюст, Европейската заповед за арест, например, е, е подходящо да се посочи тук. Но вие питате нещо друго. Вие питате за културата на водене на разследване, така че всеки служител във всяка агенция на основата на а, националния а, опит а, води разследването и според нас ког... приемането на цикъла на политиката на Европейския съюз ще бъде много важно средство за да създадем един нов модел за проактивна полицейска работа в Европейския съюз, защото се определят стратегическите приоритети и след това с един ефикасен координационен механизъм се усъвършенства оперативната дейност за всяка държава членка по всеки от приоритетите в Европол имаме оперативен координационен център, който искаме още повече да укрепим, за да може полицейските служби на различните държави и членки съвместно да се борят с общите установени от нас проблеми. А що се отнася до въпроса за жертвите ще оставя колегата Тереза Пехрел да говори. Тя е запозната много добре с този въпрос за организираната престъпност, проведи, проведохме разисквания какви да бъдат данните в оценката на престъпността и се въздържахме от включването на някои числа, защото не бяхме сигурни в материалите, с които разполагахме. Както сте забелязали, изключително трудно е количествено да се измерят, измерят загубите от организираната престъпност. Някои могат да се устойностят, например, когато говорим за компютърни престъпления, но мащабите на а, трафика на наркотици а, се изчисляват, но ми се струва, че много голяма част от данните не се подават на а, точни количествени оценки. Но тук мисля, че когато говорим за загуби, не говорим за парични загуби, а за преки и косвени разходи и загуби за обществото, включително тежките последици за здравето на зависимите, оттам за системите на здравеопазване, има някои фактори, които не могат да бъдат устойностявани и изобщо количествено да бъдат измервани. Например, фактора страх. Как можем да измерим страха на местното население от а, е, престъпните синдикати, които се занимават с наркотици? Ето, а, е, това са въпроси, по които работят а, е, господин Молнар и колегите му. На госпожа Гомеш за борбата с корупцията. Съгласен съм, че елементът корупция е изключително важен за успешната борба срещу организираната престъпност, защото корупцията улеснява организираната престъпност из цял свят, пък и в Европа този проблем остава открит. Мисля, че тук имаме връзка с степента, до която държавите членки прилагат ефикасни механизми за борба с изпирането на пари и за и вземане в полза на държавата на облагите от престъпна дейност. Мисля, че тази тенденция ще се запази, но е необходима по-добра съгласуваност в Европейския съюз като цяло. И накрая на последния оратор. Благодаря ви за положителната оценка, за идеите за бъдещето. Съгласен съм, че нямаме нужда от повече контрол, а от по-ефикасно, по-пълноценно упражняване на този контрол, включително и от е, парламентите. И демократичният контрол, демократичната отговорност, както казах в встъпителното си е, слово, ни дава отлична възможност да упражняваме правомощията си, ефикасно да се борим с организираната престъпност и тероризма за напред особено в областта на киберпрестъпността, която става особено актуална във всички посоки, в които работим. Благодаря. Благодаря господин Уейнрайт. Госпожа Хименес. Благодаря. Е, благодаря ви. Благодаря за зададения въпрос от представителя на Италианския сенат. Напълно съм съгласен с вашето наблюдение. Да се натрупва още и още законодателство, ми се струва, че е, може везните да се наклонят е, в полза на агресора, а не на жертвата. И ми се струва, че Предстои на следващото пленарно заседание да се приеме акт, който измина труден а, законодателен път. Европейската заповед за осигуряване на закрила, имам предвид, което ще означава, че ако има наложена възбрана върху лице в Италия, Испания или другаде, и след това пътува в друга държава членка, закрилата на лицата, които застрашава и пътуват в други държави, се пренасят автоматично в тях и се прилагат без да се налага да се мине отново през съдебно производство. Това е, разбира се, когато извършителят е известен. Имаме цял пакет законодателни мерки. Аз съм докладчик по него. И имаме законодателен акт, който определя минималните стандарти за всички държави и членки, които определят как се е, осигурява закрила на пострадалите от извършени е, престъпления от България до Испания, от Италия до е, Швеция. Това са пострадали от тероризъм, трафик на хора, непълнолетни и малолетни лица, пострадали от сексуална експлоатация. Ние широко отваряме вратите си и за приноса на националните парламенти. И сега отново даваме думата на професор Монар за заключителни бележки. Благодаря, господин председател. Искам само няколко допълнителни коментари по различните култури, различните традиции в различните държави членки. Да, това продължава да бъде един проблем, тъй като води до някои така сблъсъци, търкания и дори до известна неефикасност в сътрудничеството между полицаи. Но ако аз бях директор на Европол, знам, че това няма, това няма да стане чрез законодателство. Казано беше, че менталитета е доживотен затвор на практика. Да, наистина. Но е, необходимо, необходимо е все пак е, полицаите да се срещат колкото се може по-бързо, да, да си сътрудничат, да си взаимодействат да се опознаят. И затова смятам, че ролята на Европол е от огромно значение в този смисъл. В този смисъл. Същевременно е необходимо да има двустранно и многостранно сътрудничество между е, полицаите от различни страни, което няма да пречи на сътрудничеството в рамките на Европол. Но двустранното е от огромно значение също и мисля, че с времето ще могат да се продолеят тези проблеми. Кол- колкото до оценката на цената на престъплението, наистина, но от методологична гледна точка, наистина е много трудно да се постигнат резултати. Евро... Европол е развил едни много е, добри, ефективни методологии, които се включват в годишния отчет на Европол за неговата дейност, но мисля, че Европейския парламент и националните парламенти могат да, да, спом, могат да помогнат Евро, Европол да играе по-важна роля при определяне на приоритетите на Европейския съюз. Защото да, и за, за да може Европол също да, да каже всъщност къде са най-големите заплахи, къде са областите, които представляват най-големи е, заплахи. А, за това трябва да се направи една, не, да се правят едни много задълбочени предварителни оценки и анализи. А, колкото до а, корупцията, малко, малко, малко, малко е трудно да, а, да имаме така общ подход, защото корупцията в една в едни страни е много по-развита, отколкото в други, така че и много често това е един много деликатен политически въпрос, но за, за това, ако Европол имаше малко повече правомощия, това щеше да а, да, да, да даде възможност а, повече напредък. Вярно, че в момента имаме една платформа, една минимална платформа за, за действие, но все пак е по-добре, отколкото бяхме преди 15, там където бяхме преди 15 години, колкото до данъчните убежища. Знаете, че те са от а, тук а, решения взимат предимно държавите членки, но предвид е, проблемите и предизвикателствата, пред които са изправени и европейския, и националните бюджети, ще трябва да има един много по-интегриран поход спрямо е, данъчните обежища, И още един проблем – когато четем отчета на Европол, а, някак си не, не виждаме кои са онези, които не изпълняват своите задължения, които е, все още са на опашката. Мисля, че ако посочиме с пръс нези, които не са на висотата на поетите си ангажименти, ще постигнем много повече резултати. Нека не забравяме, че е, преди известно време в доклада Монти се казваше, че е, много от е, причините за кризата на държавния дълг е, че държавите че не се посочиха по именно държавите, които не са си изпълнили е, задълженията и поетите ангажименти. Е, вярно е, че директорът е, Ван Брайт трябва да бъде и същевременно и добър ръководител и дипломат, че аз мога като представител на академичните страни да си позволя да казвам нещата по много по-директно. Сега Имаме, почти сме в... А, си спазахме е, времето, което ни беше отредено и ще трябва да приключим в 18.30, а сега приканвам господин Алет Уилямс, който е председател на колегиума на Евроюст да вземе думата сред него госпожа Рената Вебер. Доколкото разбирам, господин Ерси Монтак е, не е могъл да дойде да участва в нашето заседание и след това ще вземе думата господин Ари Лабар от факултета от Байон. Благодарим на всички онези, които а, се изказаха и продължаваме с изказвания по след... следващата точка от дневния ред. Well, много ви моля. Трябва да използваме целесообразно времето, което ни остава и минаваме към следващата точка. Тук сред нас... А, ще, обс... ще обсъдиме изграждането на европейско съдебно пространство, което да е в хармония и с националните съдебни пространства. И давам думата на господин Алет Уилямс, който ще ни говори за ролята на Евроюз. Um, благодаря ви, господин председателя. Благодаря Извинявам се, казва председателя. Много ви моля. Моля тези, които напускат залата, да го направят тихичко, за да не пречим на господин Алек Уилямс да направи своето изказване. На английски казваме да гласуваш с краката си. Текат избори, но ви обещавам, че не повече от 10 минути ще а, говоря а, в встъпителната част. Роб Уейнрайт много красноречиво говори за формите на контрол върху двете организации Евроюст и Европол – за гарантиране на демократичната отчетност. Разбира се, има една разлика в подхода съгласно договор от Лисабон към Европол и Евроюст. Европол е обект на контрол, а Евроюст на оценка. Контрол, разбира се, в смисъл на парламентарен контрол, което е във всички случаи все пак много по-висока степен, отколкото оценката, която се прави на Евроюст. Искам накратко да ви запозная с работата на Евроюст, структурирано по няколко въпроса. Първо, какъв вид отчетност и отговорност има в организации като Евроюст? по силата на предишния договор Евроюст беше звено за съдебно сътрудничество между държавите членки на Европейския съюз, но а, след а, договора от Лисабон нещата се промениха и ми е по-лесно да кажа какво не бива а, да се включва в това понятие. Оперативната отговорност не бива да се включва а, в обхвата на надзора имахме един много полезен доклад на Европейския парламент за парламентарния контрол върху органите на Европейския съюз в областта на разузнаването и сигурността. Той вече беше споменат от госпожа Борселино в нейното изказване. Защо не е уместно да се търси демократична отговорност по линия на контрол или оценка, съответно, за оперативната дейност? Отговорът за Евроюст е еднозначен. Ако се вгледаме в мисията на Евроюст, съгласно договора от Лисабон, тя е да подкрепя и засилва сътрудничеството и координацията между националните следствени органи и прокуратури на основата на получени от тях и от Европол данни. Иначе казано, Евроюст съществува за да координира усилията на агенции като ОЛАФ, Европол, Фронтекс и същевременно да работи в тясно сътрудничество с националните следствени органи и прокуратури. На второ място за връзката между Евроюст и националните следствени органи и прокуратури, трябва да кажа, че Евроюст е един хибриден орган, защото той е съставен от прокурори, съдии, съдебни служители от държавите членки, както и пряко назначени от Брюксел, от Европейската комисия в повечето случаи. Ако трябва да дам числови данни, Евроюст е малка, но надявам се ефикасна организация. Около 45 прокурори от държавите членки, които работят в Евроюст и е, получават възнаграждението си от държавите членки. Поддържаме тесен контакт с тях. Около 200 служители имаме на назначени от Европейската комисия в Евроюст. По нашата ведомост имаме една много полезна форма в областта на европейското пространство на свобода, правосъдие и сигурност това е фигурата на командированите национални експерти. В момента имаме около 15 командировани национални експерти, които работят при необходимост по конкретни а, дела, без определен мандат а, а, в Евроюст. Те са много полезни за разпространяване на нашия опит в противодействието на организираната престъпност, най-вече тежката. Може би е добре ще иллюстрирам това с един пример. Да си представим, че полицейските служби на една държава членка изпращат информация на Европол след арестуване на наркотрафикант. Получават се сведения за контактите по телефона на този наркотрафикант. Европол обработва и анализира по някоя от аналитичните работни е, досиета тези сведения и там става ясно, че а, на територията на друга държава членка има целенасочено провеждане на много голяма част от телефонните разговори. От тук следва необходимостта от активна полицейска а, намеса, благодарение на получените оперативни сведения – за да а, бъдат а, използвани СРС, да бъдат подслушвани телефоните на а, заподозрените лица, е необходимо съдебно разпореждане или решение в зависимост от действащото законодателство на един по-късен етап – банковите сметки е, може да се наложи да бъдат е, замразени, имам предвид сметките на членовете на организираната престъпна група. И е много трудно, ако се работи само в една държава членка това да се случи. В е, редица случаи се налага да се издаде европейска заповед за арест. Отново в случая е необходима намеса на съда и във всички тези етапи Евроюст дава много полезен а, принос а, в провеждането на разследването и на съдебното а, производство в последствие, в допълнение на работата на Европол, макар и започнато от него по оперативни данни. В крайна сметка, когато се реализира една разработка, а много често се налага в тях е, да е, координираме дейността и ние 150 координационни срещи провеждаме годишно. Съдебният контрол върху издаването е, на заповедите за използване на СРС подлежат на национален съдебен контрол. За това казвам, че демократичната отговорност на Евроюст не бива да се свързва с оперативната ни работа. Единствената оговорка, за, която бих направил в тази връзка е, че за Евроюст е много важно приоритетите да бъдат определени на политическо и законодателно ниво от националните и Европейския парламент. Това въжи и за другите агенции. Ние работим според зададените ни приоритети. Законодателят тук в Брюксел има тези правомощия. Работата на Постоянния комитет по вътрешната сигурност, съгласно член 71, трябва да включва и уведомяване на националните парламенти. Това са правилата, които са отправна точка на нашата дейност. Ние приветстваме демократичната отговорност, но що се отнася до оперативната ни дейност, надявам се, че мнозинството от депутатите ще се съгласят, че не е уместно такъв контрол се прилага към всеки дневната оперативна работа. Няколко думи за бъдещето за бъдещето мисля, че а, трябва да отправя една специална молба, се във връзка с демократичната отговорност. Жизнено важно е държавите членки пълноценно да използват действащата рамка за Евроюст и най-вече съгласно новото решение от 4 юни тази година, само от преди броени месеци – вече има задължения на държавите членки да предоставят на Евроюст информация за а, всяко европрестъпление, както го наричаме. Това е тежко трансгранично престъпление, извършено в която и да е държава членка. Имаме практически форми, най-вече съвместните екипи за а, разследване – и съгласно новото решение ние взаимодействаме чрез виртуални офиси във всяка държава членка с националните е, екипи. А по-широко погледнато, също толкова важно според мен за демократичната отговорност пред Европейския парламент и националните парламенти е да се изпълняват законодателните мерки относно Евроюст. Имам предвид не само членове 85 и 86 от е, договора от Лисабон, на които ще се спра след малко. Имам предвид и съвсем конкретните мерки, които е, ще бъдат разглеждани от Европейския парламент. Европейската заповед за осигуряване на закрила ще бъде истинска революция в трансграничното съдебно сътрудничество. Така ще се е, спести огромен труд. Вече е, устаряла морално и процесуално форма, е, като е, съдебните поръчки – и предполагам и се надявам, че Европейския парламент ще погледне благосклонно на предложението за Европейската заповед за осигуряване на закрила. Прокурорите, полицейските служители ще могат бързо и ефикасно, чрез е, инструмент за взаимно признаване, да могат е, да предприемат необходимите мерки. Наблягам на Европейската заповед за осигуряване на закрила по повод пропорционалността. Когато Европейският парламент и националните парламенти разглеждат Европейската заповед за осигуряване на закрила, може би забелязват една слабост на фона на общия успех, който имаше Европейската заповед за арест а именно неадекватното прилагане на принципа на пропорционалност. Ако законодателят може да гарантира адекватно отразяване на принципа на пропорционалност в европейското законодателство, ще можем да направим много голяма крачка напред в борбата с трансграничната организирана престъпност. Аз разбирам, че пресрочвам времето. Съвсем накратко член 85 и предложения проекторегламент, регламент, който ще се разглежда до година, евентуално есента 2012 година. Съгласно член 85 има два начина по които може да се реформира Евроюз, за да се повиши неговата ефикасност. Нормите на член 85 предвиждат разширяване на правомощията на Евроюст и възможност за образуване на следствени дела и задължително упражняване на определени правомощия. Трябва да видим какво ще влезе в проекто регламента, но законодателят непременно трябва да обърне внимание на структурата и управлението на Евроюст. Очевидно, чрез процедурата за съвместно вземане на решения ще може да се упражнява непосредствен демократичен контрол върху политиката, дейността и финансирането на Евроюст. Um, uh, Извинявам се, че твърде дълго говоря, но трябва да кажа няколко думи и за член 86. Очевидно, много деликатна и сложна е темата. Аз бих се изразил предпазливо и бих се позовал на действащите норми в актуализираното решение за Евроюст. То изисква държавите членки при определени обстоятелства да предоставят информация за трансгранични престъпления, в които има елемент на посегателство срещу финансовите интереси на Европейския съюз. По такъв начин Евроюст на основата на доказателства ще може да предоставя полезни сведения на законодателя по негова преценка. Благодаря. Благодаря. Господин Уилямс за тази така всеобхватно, всеобхватно изказване за Евроюст. То е ключово за нашата дискусия. Сега госпожа Рената Вебер, която е член на нашата комисия и която е докладчик по е, превенцията и уреждане на конфликти. криминални процедури. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие да съм тук. Преди година участвах в същото това заседание с националните парламенти. И аз наистина съм привърженик на подобни заседания и на по-тясно сътрудничество между Европейския парламент и националните парламенти. А, наше Господин Уилямс спомена, че може да очакваме законодателни промени в скоро време. Не съм сигурна, че ще стане толкова скоро, но в крайна сметка разполагаме с достатъчно време, за да се подготвим и да, и да помислиме какво целим, какви са целите, които искаме да постигнем с това ново законодателство. Вие споменахте също така и е, едно изследване, което аз наистина ви препоръчвам да прочетете. Вчера ние го е, разгледахме в е, Комисията по граждански права. Е, из, изследване е, извършено от независими експерти от различни институти и европейски университети. Там се съдържат някои препоръки, които искам да споделя с вас и които смятам, че биха били полезни ако а, е, бъдат обсъдени тук. Господин Уилямс каза какво не трябва да бъде част от а, е, демократическата отчетност, т.е. операционните аспекти, оперативните аспекти. А, наш, в нашите правомощия е да упражняваме извест да имаме поглед над извършеното от агенциите, финансите, начина на администриране и така нататък. Аз не смятам, че това са е, спорни или някакви полемични въпроси, а в крайна сметка мисля, че бихме могли да видиме и да обсъдим с Евро. Юст в каква в каква област те се нуждаят от помощ, например. И ние тук имаме комисията по гражданските права, комисията по бюджетите, комисията по бюджетен контрол, т.е. разполагаме с всички от тези инструменти, които биха могли е, да а, впрегнем, за да ви помогнем. Е, така че мисля, че не може да се каже, че да се заяви тук така, че Европейския парламент не може да участва и в а, управителния съвет на агенцията или а, да има а, право да се произнесе относно назначаването на председателя и така нататък. Мисля, че в крайна сметка Работата е по-ефективна, когато подобен контрол се извършва. Знам, че е, това е спорен въпрос, има доста разногласия. Някои колеги смятат, че трябва да участваме е, по. Е, активно, но разбира се, това може да се обсъди. Но е, когато говорим за надзор или е, чувствителният, сложния въпрос е проблема свързан с информацията, било то от Европол, Евроюст. Тоест, каква информация получаваме, каква информация можем да получиме от е, тези агенции. В изследването се казва и цитирам, важно е Европейския парламент да бъде да, да, да, да бди, защото всяко ново, всяка нова промяна, а, в а, оперативната дейност на тези агенции а, не е бъде пречка за многостранното сътрудничество. Тоест, ако прекалено много а, натоварваме Евроюз с прекалено много задачи, то тогава държавите членки могат да се обърнат към едно двустранно сътрудничество за решаване на някои а, наболели проблеми. Тоест, въпросът е как да намериме ефективен и точен баланс между тези два аспекта. Сега, що се отнася до информацията, която ние искаме или изискваме от тези агенции? Нека не забравяме, че тези агенции получават информация от национални органи на държавите членки, било то а, прокуратура, полиция и така нататък. Така че е, ние като Европейски парламент а, не можем ли да имаме довери в националните парла... парламенти и те да упражняват е, контрол над своите национални... защото те упражняват контрол над своите национални органи. За това обаче е необходимо доверие, необходимо е да се опознаеме повече, за да няма е, преповтаряне или дуплициране на, на дейностите. Необходимо е също така да се използват всички възможности за по-добро сътрудничество с надзорните органи, защото в крайна сметка ние създадахме тези общоевропейски надзорни органи, за да могат те да упражняват надзор над агенциите, така че Те на, те на практика са упълномощени и натоварени с а, така, проверката на, на данните, с а, надзора и те ще се, след това ще се обърнат към нас и ако са установили някакви нарушения, ще се обърнат към агенциите с а, искане а, грешките да бъдат поправени. Така че мисля, че не трябва да се обръщаме към надзорните органи само веднъж годишно и то в момента, в който те представят своя отчет. Е, доклад трябва да има по-тясни връзки също Но Смята се, че Европейския парламент не трябва да има достъп до данните в е, които се съдържат в базите данни на агенциите или личните данни. И понякога имаме и причини да, да искаме подобни, да, достъп до подобни данни. Така че а, аз считам лично, че ако не разполагам с необходимата информация, как мога да извърша една правилна преценка или оценка на извършеното от дадена агенция? И ще, ще цитирам още веднъж това изследване. Инфор, информацията е, е кислорода на който позволява упражняването на контрол, който е, е жизнено необходим за контрол. Така че информацията е от огромно значение и за Европейския парламент, и за държавите членки, защото ако е, при липса, е, с, ако подобна информация липсва, ние няма да можем да вземем правилните решения, т.е. Да, да, не зна, няма да знаем дали е, средств, отпуснатите средства са е, достатъчни и така нататък. Така че Естествено и проблема с информацията е един проблем, който често се повдига тук, който, е един проблем, който много се, се обсъжда в е, Европейския парламент. Споменава се възможността да се създаде един подкомитет, който да има достъп до класифицирана информация. Други колеги казват не, цялата информация трябва да е, е публично оповестена. Но струва ми се, че е необходимо да се, е необходимо да се създаде някакъв механизъм, за да може членове на Европейския парламент да имат достъп до класифицирана информация. И в заключение ще се върна към казаното в началото. Считам, понякога, че, че не е необходимо да се създава ново допълнително законодателство. Може би просто някои от е, пропуските могат да се запълнат чрез по-добро сътрудничество. Нека да си вярваме повече, бъдете уверени в е, начина по който вие вършите вашата работа и нека да, да има просто по-добро взаимодействие с вече създадените органи, които имат свои правомощия. Благодаря госпожа Вебер. А сега ще чуеме гледната точка на академичните среди, представени от господин Хенри Ори Лабел от факултета в Байон. Благодаря ви, <clears throat> господин председател. Благодаря и за поканата, за честа, която ми оказват да споделя своите мисли с представители на Европейския парламент и на националните парламенти. Вече е късно, времето напредва, и няма да навлизам в, тънкостите на юристите, които ги използват понякога, за да не се разбере смисъла. Ще бъда открит и искрен в академичното си изказване. Първо, искам да поговоря за а, скор... бавната скорост, с която се изгражда европейското съдебно пространство. На практика изминаха 10 години, от както бе създаден Евроюст през 2002 година. И въпреки това арбитража, наказателната система в обединяването на наказателните мерки бяха извършено, беше извършено през 2003 и 2004 година. От тогава обаче нищо не се случи. И какво наблюдаваме? Постигаме ли някаква ефикасност? Регистър е създаден през 2002 година, е едно доста предпазливо решение през 2008 година и това е всичко. Стокхолмската програма, стратегия за вътрешна сигурност, която победност може да сравнява само с плана за действие на комисията, който претендира за прилагане на Стокхолмската програма и ще се върна на това. Това е една най-простичка констатация, която ни показва, че не е достатъчно само да се запишат нещата, а трябва да укрепим доверието на гражданите, но първо за да го укрепваме, то трябва да съществува. И а, за да може да допринесем нещо за ежедневието на европейските граждани и единството в Европа. И за да осъществим това, трябва да изходим от договора, който е в сила, да видим какви са кодовете, текстовете, каква е съдебната практика, какво е тълкуването и значението на думите. Защото един правист, като слуша за стратегически програми, политически цикли, показатели за ефективност, стратегически програми, се чувства абсолютно загубен а, такива а, неща могат да, да стават в американската политика, но не и в правото, което е една конкретна област, е, което се бори с престъпността, а, което има, предвижда наказания а, и се занимава както с виновните, така и с жертвите. И ще ви изложа три простички идеи. Първата, нека да изходим от договора, там е записано всичко. Имам предвид договора от Лисабон – вече не говорим за амстердамски. Няма и да сбъркате, нали? Втората идея – да измерим какъв е залогът. Както каза а, преди малко една ораторка а, за а, регламента, с който е създаден а, е, Евроюст. И трета идея – нека да си опитаме да си представим каква ще бъде наказателната структура в Европа е, и е структурата на право прилагащите органи. Същност, всъщност, ние имаме рамково решение за създаването на Евроюз, едно решение, както казах, през 2008 година, но тъй като договор от Лисабон все още не беше влязъл в сила, то е изключително предпазливо. Това обаче не може да се каже, че тук е станала една революция, като революцията, предизвикана от Коперник – защото съгласно договора съдебното наказателните мерки са, не са за вертикално подчинени. Те са от областта на сътрудничеството между държавите членки, на които Европейския съюз може да помага, да ги води, но това е една междуправителствено сътрудничество. И всъщност виждаме, че, че няма всъщност, не се създава някаква колегия, европейска колегия на съдиите, нещо, една федерална структура. Продължаваме да разчитаме на националните съдебни органи. Тук става въпрос само за едно по-структурирано сътрудничество, което беше описано от господин Уилямс и което трябва да осигури връзката между националното и европейското равнище, което е нещо изключително сложно и, и, и всъщност мисля, че тук е трудността на проблема. Схемата на интеграцията в това отношение, в съдебно отношение, почива на сътрудничеството между съдебните органи, националните съдебни органи. Тоест, е, е, в момента Европейския съюз развива един е, механизъм на агенции, който упражнява по-голяма принуда, отколкото чисто националната дейност и само сътрудничеството. От което, и тук ще изразя съжаление, Евроюст днес не може да разгърне така, както би трябвало своя потенциал до такава степен, че до толк, защото е, структурата е прекалено оригинална и особена. всъщност, единствената институция, която е стълб на сътрудничеството между държавите членки в Европа, е Евроюст. И трябва да се заинтересуваме от член 85 от договора, който ще ни позволи в бъдеще с, да решим проблема, да осигурим по-голяма ефективност, по-добра координация и да, да, с... да разчита, и да разчитаме и на подкрепата на националните органи, защото те ще бъдат принудени. Сега Евроюст може само да приканва, но не може да принуждава. първия, първа алинея а, споменава за, за сътрудничество, но във втора алинея на член 85 се говори за укрепването. Ние обаче се сблъскваме с, с едно учтиво мълчание от страна на изпълнителната власт в държавите членки. И също от страна на комисията. Можем да очакваме повече. И искам да ви предложа нещо. Вие носите огромна историческа отговорност. Когато по член 85 бъде изготвен регламент е, за прилагане, ще, е, се, трябва да помислите по алинея 2 от този член. Защото той ще има огромно значение за а, съдебното пространство, за наказателните мерки, за репресивните органи и а, съгласно него може да се определи структурата, начина на функциониране, задачите и мисията на Евроюст. И на започване на съдебно разведствие или предложение за започване на, на разследствие, координация на разследването – и арбитраж, включително решаване на спорове. Това са три елемента, които могат да му бъдат възложени и кои... Мисля, че тук европейците нормотворци могат да проведат един е, размисъл в три посоки. Едната е структурната. Е, да се види е, как може Евроюз да бъде направен по-съдебен. Това не е агенция като другите. Тя, агенцията се състои от магистрати и проку, прокурори. И по принцип трябва трябвало да, да, се, да има само такива членове. И трябва да се помисли за контрола от страна на Европейския съд. Струва ми се също, че може да се е, направят някои уточнения. Ще говоря направо. Не мисля, че финансовото заплащане на членовете, работещите в Евроюз, трябва да се осигурява от съответната държава членка, защото това ще се отрази на начина по който упражняват своята дейност и е, на критичния им поглед. Втория. Това беше първото, структурния въпрос. Второто предложение. Евроюст за момента е една агенция без собствен статут. Това е функционален въпрос. Нещата не може да останат така. Не става въпрос да се предоставя право на пряко разследване на място на Евроюст. Просто да се разбере от функционална гледна точка – че е много важно държавите членки да изпълняват задълженията си към Евроюз, защото са ги приели доброволно, приемайки договора. Прочетете декларация 27 от конференцията за договора от Лисабон, където държавите членки заявяват своите тревоги да не се, да, агенцията да не се намеса прекалено в национал, на националните органи. Това е връщане назад. И е третата идея е свързана с оценката. Последната алинея от член 85 пише, че с регламент ще се уточнят формите на контрол над Евроюст от страна на парламента, Европейския парламент. Оценката, става въпрос за оценка. Как Извинявайте, каза председателя, трябва да свършим в 6.30. Две минути, казва оратора. Как Евроюст ще се контролира от законодателя, след като е създаден, съставен от съдии. Тук става въпрос е, за разделението на властите. Говорихте много дълго и за а, е, е, стратегии и цитирахте три пъти Евроюста. Това означава, че все пак това е един много важен стълб в а, наказателната репресивната дейност. И тук ще цитирам Йорк Монър – който каза, че трябва да се посочват с пръст виновниците, за да се засрамят. И мисля, че когато говорим за Евроюст, може да видим редица а, а, трудности. В Евроюст са третирани 1424 дела. 1400 дела, факта, че Евроюст се занимава с тях, допринесъл нещо за увеличаване на сигурността. Един средиземноморски остров, няма да го цитирам, не е пратил нито едно дело в Евроюст. Трета констатация. Люксембург е поставил повече въпроси от кралство Испания като <laughs> нещо като Чикаго по времето на Сухия режим. И, или, или, както Франция много по-малко от, е подала от други малки държави, или едните виждат нещата стеснено, или другите гледат много на И Мисля, че Евроюз трябва да бъде едно, една агенция, която да пока... всъщност да, да, да функционира и, и е, за да се създаде съдебното пространство, е, трябва да се гарантира ефективност. Благодаря, професор Майл, за вашия анализ, за така сбитото <laughs> изказване. И сега мисля, че можем да продължим с дискусията. Няколко, думи са, по... няколко души са поискали а, думата. И значи, може да зададете свои въпроси и след това ще дадем отново думата на панелистите, за да а, с... отговорят на въпросите. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Първо искам да благодаря на Европейския парламент и на комисията Либе за този интересен следобед. Аз мисля, че наистина ние като парламентаристи имаме нужда от подобно подобна дискусия и от възможността да обсъдиме такива важни проблеми. Аз наистина смятам, че те са важни. Борбата срещу трансграничната престъпност и почива на международното сътрудничество. Съдебните и полицейските влати, власти трябва да имат възможност да си сътрудничат, особено когато е, даден е, казус касае няколко страни. времено обаче трябва да има един ефективен баланс между закрилата на човешките права и опазването на сигурността. Вие, господин Уилямс, посочи някои примери за сътрудничество в областта на наказателното право и наистина те са много важни трябва да има повече, да се положат повече усилия за задълбочаване на сътрудничеството. Същевременно обаче трябва да определиме точната отговорност на националните органи, за да може е, нещата да, да, да бъдат много по-ефективни. Трябва да е, посочиме и централната роля на междуправителственото сътрудничество в, рами, в рамките на Евроюст, което само трябва да се задълбочи. Не смятам, че е, европейски прокурор и служба на европейски прокурор ще бъде е, нещо подходящо. Просто трябва да използваме структурите, които, с които разполагаме. Също така трябва да правиме оценка на мерките, които, които са прилагани, за да видим дали наистина те отговарят и спомагат помагат за постигане на целите, за които са били създадени. А, мисля, но в крайна сметка, мисля, че най-основното в, сътрудничеството, в сътрудничеството е да има възможност за взаимно признаване на наказателните решения. Това, разбира се, ще отнеме много време още, но и, също, и но ще е, искат така добро познаване на другите, зачитане на традициите и на спецификите на наказателното право във всяка една страна. До утре ще се върна към е, проблема, свързан с парламентарния контрол и е, оценката на Европол и Евроюст. Има още няколко желаящи да се изкажат. Е, искам да ви кажа, че наистина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 във времена на криза, каквито преживява моята родина, не може да отречем, че има корупция, че има отсветена економически политика И всички тези явления са трансгранични. Е Евроюст подпомага националните парламенти да законодателстват и е, подпомага наказателното разследване в отделните страни. Въпросът е какви са неговите приоритети и неговите цели. Трябва да има балансирани изследвания и постоянен механизъм, които да следят съдебните производства в отделните страни. Στους στόχους της Eurojust είναι και ο έλεγχος της εκτέλεσης των αποφάσεων που εκδίδονται μεταξύ κρατών μελών. По такъв начин ще се следи как националните закони се прилагат национално равнище и как се прилагат законодателните актове на Европейския парламент, особено по отношение на лицата не навършили 18 години. Какво става, когато имаме а, вече и взаимоотношения с трети страни. И какво Мисля, че е полезно събирането на съдебна практика. Да, някои кратки коментари и въпроси. Господин Уилямс е, спомена Европейската заповед за осигуряване на закрила и я нарече революция. Смятате ли, че в последствие националните органи ще бъдат принудени по-бързо и по-ефикасно и по-пълноценно да сътрудничат на основата на тази заповед. И това няма ли да гради доверие и за други дела? И друг въпрос има. Когато се обработват лични данни, стои въпроса от една страна за демократичния контрол, от друга страна за а, защитата на тези лични данни. И тук стана дума вече за прекомерната учтивост, е, да не се посочват по именно изоставащите. Как гледате на този въпрос? Благодаря от Италианския сенат е, Алберто Маритати. Е, Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, но все пак искам да кажа две неща и да, да се върна на казаното от гръцкия колега. Какво става с нашия, нашия принос? Вземат, вземате ли предвид нашите мнения? Защото инак е, в крайна сметка в криза сме. Нашето присъствие тук струва много на далекоплатците, така че дали това, което ще предложиме, наистина ще бъде вземто предвид, защото инак няма смисъл да сме тук. И второ. Госпожа Алфано каза нещо, което е много важно. Европа трябва да разполага или европейските институции с една, може би, непостоянна, но поне временна комисия, която да бъде натоварена с размишление по явлението трансгранична престъпност, защото е, подобна престъпност на практика нарушава всички е, принципи на европейското пространство. С крайна сметка става дума за ненационален, а за транснационален проблем. Какво прави Европа за, в борбата с, срещу посегателството на свободата на гражданите? И що се отнася до Европол и Евроюст, ами аз не мога да ги раздела. Когато споменавам едната агенция, мисля и за другата в крайна сметка това са две, две страни на един и същи медал. Не можем да обсъдим едната без другата. Госпо... казва много, много, много закъсняваме. Връща се депутата. Е, от години вече чакаме някакви резултати. Е, и питат, добре, какво става с съдебната практика, как да я прилагаме. Но, но мисля, че първо трябва да определиме по-точно правомощията, мандата на Евроюст, а, защото от една страна имаме там съдии в Евроюст, имаме национални прокуратури, и аз не знам всъщност как, какви са компетенциите на хората, които работят там. Е, това е една малка агенция, един малък орган, както каза директора, но трябва да бъде много ефективен. Аз е, не се съмнявам. Аз е, не се съмнявам в уменията на ръководителите, но все пак трябва да знаем малко повече. И... Но мисля, че Европол и Евроюст не могат да имат само координационни функции и дейности. Те трябва да вършат и малко по-полезна работа. А, директора на Евроюст ни каза, че можем да се... Те, те, ние можем да се, органи... да се обърнем към тях, но в крайна сметка един орган трябва първо, първо, първоначално да е, да има определени задачи. В, в, в Италия знаете, че има национален прокурор или главен прокурор, който се бо... Е, отговаря за борбата с мафията и той получава информация от другите е, прокурори, така че този, тази практика може да се приложи. Ние сега не можем е, но искам наистина да още веднъж нашето мнение да бъде взето предвид. Господин Константинос Савалис. Благодаря. Искам да благодаря на професор Лабаев за критичните му бележки, за предложенията. Трябва наистина да се мобилизира Европейския съюз, силите в Европейския съюз на различни равнища в областта на съдебното сътрудничество, за да се уеднаквят, ако щете, дори и термините, освен всички методи и, и, и правила, които се използват. По отношение на съдебното пространство, първо трябва да се запитаме какво обхваща то. Това обхваща съдебната практика на националните на държавите членки – Тук не можем да говорим за общо съдебно пространство. Всъщност, ще се уеднаквяват някои въпроси, свързани с процедурата и прилагането. Трябва да се гарантира да се даде възможност на гражданите да разберат, да се запознаят с ролята на Европол и Евроюст. Тук се споменаха редица проблеми, корупцията в политическите среди на европейско и национално равнище. А това, е също, това е един трансграничен проблем. и смятам, че не му се обръща а, заслуженото внимание. Как ще се оценява работата на Евроюст? А, а, агенцията играе роля в европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие и за това ние трябва да го оценяваме. Е, едно обяснение. Тук, в парламента, времето е изключително важен фактор за нашата работа и съжалявам, че непрекъснато ви подсещам. Защото преводачите трябва да бъдат освободени в 18.30. Това е желязно правило. Много важни въпроси обсъждаме. Евроюст, Европол. Всеки от нас може да говори часове наред по този въпрос, но тук трябва да обърнем внимание на целенасочено въпроси, на които стегнато да отговорят ораторите. С тази оговорка давам думата на следващия оратор. Е, Волево соттolineare Председател, исках да задам няколко въпроса, които обаче така присъстваха и в въпросите на колеги. Що се отнася до Евроюст, абсолютно съм съгласен с това, че Евроюста трябва да отразява повече духа на Лисабона. Но в крайна сметка цялата съдебна система и цялото пространство на свобода, правосъдие и сигурност трябва да отразява повече лисабонския дух. Защото ние сме, ние сме държави, а престъпността е глобална. Тя е. е тя е международна. Сега, въпроса свързан с Европейската заповед, заповед за арест. Той показа своето че е уместен. Трябва също така да, да поговориме за европейското заповед или искане за разследване. Защото в крайна сметка заповед за арест може да бъде издадена от един полицейски участък някъде в някоя страна и да бъде изпълнен в друга страна. докато е, при разследването нещата са малко по-сложни. Е, там става дума за лица, които са обект на разследване и Евроюз може да се включи в това и да участва пряко. И още един въпрос. Някои държави членки, доколкото разбираме, предоставят необходимата информация, други не, обаче и това е много красноречиво. Ние трябва да предоставиме на Евроюст възможността да поеме инициативи за примерно за водене на, на разследвания или на а, и тогава да се, да се види кои страни сътрудничат и кои не, и когато не сътрудничество, нещата да бъдат взети в ръце. Е, казвам ви, че преводачите трябва да бъдат освободени, затова много накратко. Благодаря ви съвсем накратко. Няма да се спирам на всички отделни подробности. Като цяло, защита на личните данни в Евроюст не бива да буди никакви тревоги. По две причини. Първо, в крайна сметка, собственик на информацията е държавата членка от или произлиза от държавата членка, която е подала информацията. И контрола върху тези данни остава в ръцете на държавата членка. Тя се използва в съдебните производства съгласно Националния съдебен надзор. И на второ място контрола върху обработката на данните е обект на съвместните ни надзорни органи и се упражнява съдебен надзор върху тази наша дейност. На второ място чух отправените критики към Евроюст, трябва да заявя, че не приемам много голяма част от тях. Сигурно очаквате да кажа това, но аз наистина съм твърдо убеден в него. Относително голям успех имаме. Е, ние сме много полезни, като подпомагаме е, следователите, е, дознателите и прокурорите, които се обръщат към нас. Разбира се, незабавно трябва да се разпространяват полки от натрупания оп, опит. Трябва като е, център на експертен опит да се гледа на Евроюст. Госпожа Вебер, заповядайте. Има едно изречение. Ако искаме наистина да имаме европейско пространство за свобода, сигурност и правосъдие в бъдеще, Евроюз трябва да бъде нещо много повече от това, което е в момента. Вярно, че нещата мъничко се промениха в продължение на 10 години. Е, като че ли има малко, има повече доверие, и доверие има, защото в крайна сметка агенцията е успешна, но съвета и като че ли така се опъва и не иска да даде повече правомощия на Евроюз, за да направи крачка напред. Една дума, една цифра една дума приоритета. Приоритета а, съвет. Европейския съвет е този орган, който определя приори, приоритетите и това, е, и това е разликата с националните парламенти, където а, парламентите се занимават това, а тук това са държавните глави. И второ, една цифра. Е, страница 60. Страница 60. В крайна сметка Евро, Евроюст е бъдещето на бъдещето е сърцето на бъдеща съдебна Европа и Евроюст има нужда от вас, за да може да постигне това, което искате вие да постигнете. Благодаря ви за това, че бяхте много ясни. Утре Лорд Хени от Чизвик ще бъде, ще бъде председател на сутрешното заседание и искам само да ви припомна, че трябва да си подновите баджовете, за да може да влезете отново в сградата, защото е, баджове се издават за всеки отделен ден, така че е, утре трябва да отидете да си получите новата табелка с името там, където сте си я получили днеска. А сега а, коктейл на втория етаж в сграда Пол Арис. Пак всички сте поканени на коктейл. And thanks the interpreters.